програмата на чешкото председателство. Давам <clears throat> думата на председателя, председателството на съвета, премиерът Тополанек. Искам да приветствам председателя на Европейската комисия, господин Жозе Мануел Парос. Колеги, всички знаем, че пред всяко едно председателство е предизвикателство. Господин Тополанек много добре осъзнава значението на това председателство – за своята страна и за цяла Европа. Чехия, Чехия след Словения е втората от новите държави членки, която поема председателството на Европейския съюз след 2004 година. Можете да разчитате на помощта на парламента, за да успее чешкото председателство. Сега давам думата от името на председателството на съвета на премиера на Чехия vážené paní poslankyně vážení páni poslanci evropského parlamentu скъпи членове на Европейския парламент, господин председател, господин председател на комисията. Днес съм тук пред вас. Явявам се за първ път в качеството си на председател на председателството. Ние поехме председателството от Франция, което е символично, тъй като Франция изигра голяма роля. Още крал Карл Велики със, със, със, създаде и учи в и по този модел създаде Сорбоната във Франция. Ние сме свързани с Франция чрез универсалните европейски стойности. Макар, че и тъй като не, мож, не можем да сравним френски, френски университет урбоната с чешки университет, трудно е да а, поемеме и председателството от Франция. Не, не напразно споменах примера на средновековния крал, за да иллюстрирам отношенията ни с Франция. Защото още тогава е трябвало, в средновековието е трябвало краля да отрази многообразието на своята империя. Европейския съюз е едно продължение на това, но искам но има и един друг Европейски съюз, бюрократичния, който обаче трябва да бъде този, този, този е, този Европ... на този Европейски съюз трябва да се издигне Европейския съюз на а, е, общите идеи за Целта не е ние да вземем решения за другите. Целта е ние да подпомогнем и да насърчаваме е, дебата. Аз ще представя нашите становища, но те не са мои лични становища и становища на чешкото правителство. Това са съмненията и становищата на 27 страни стъпили на решенията на срещите на, висок, на, на високо равнище. Вие имате право, разбира се, да ми, да ми зададете всички въпроси и аз бих бил щастлив да ви изложа чешкото становище по нещата. Но е, в, е, в, е, в, в, е, е, в Европейския Нашата роля като председателство е да търсим компромиса, да търсим една, едно съгласие за правилно решение на проблемите. За нас се се казва, може би, че ние сме прекалено, прекалени националисти, че ние поставяме своята родина на всичко, но аз не съм съгласен с това. Още Масарик е, беше казал, че чешкият въпрос е европейски въпрос и е, Чехия винаги се е развивала в общо европейския контекст е, и ние винаги сме се съобразявали с развитието на другите страни. А, нашето възраждане е станало едновременно с възраждането в други европейски страни. Това доказва, че ние сме е, следвали развитието на цяла Европа. Днес Европейския съюз търси нов образ на Европа, който ще отрази традиционните европейски стойности и ще е, е, крачи уверено в 21 век. Е, обединени в различието това е нашето мото. Още през 19 век Чехия е имала подобен подобен дебат, но още тогава чехите са разбрали, са доказали, че са част от голямото европейско семейство. Чешкото председателство е поема председателството на Европейския съюз в един много важен момент е, пет години от разширяването, от най-голямото разширяване на Европа. Тази година Европа ще отбележи и 20 години от вдигането на железната завеса, т.е. тръгването на цяла обединена Европа по пътя на демокрацията. Тази година ще се създадат и е, е, тази година се отбелязват и 30 години от първите преки избори за Европейски парламент. Европейския парламент е единствената институция, единствено единствения орган, а, е, чието членове са пряко избрани в, а, измежду европейските институции. Тази година също така ще отбележим и 60 годишнината от създаването на НАТО. Това, това ще това ще бъде и един повод да отбележиме връзките с нашите партньори отвъд Атлантическия океан и да отбележиме и стойностите, които ни обедняват. Все още обаче е, конфликта в е, Грузия не е, е разрешен. Свидетели сме на кризата в Близкия изток. И сега ние трябва да се справиме и с кризата, която проистече от конфликта между Русия и Украина и може да очакваме и други а, сюрпрази. А, ние можем да не можем да направляваме на събитията, да направляваме събитията, но също времено можем да избереме нашите приори, приори, приоритети. Това не са приоритети само на чешкото председателство. Това са приоритети на целия Европейски съюз. Това са идеи, които ние сме почерпили от другите държави членки. Ще се опитаме да постигаме консенсус, да избягваме конфликтите и макар и може би не всички приоритети да са и ваши. Ние смятаме, че всеки един може да намери с тези приоритети и своите. Нашето председателство ще бъде и възможност да а, привлечем вниманието върху отделни области, където можем да придадем европейска, европейска добавена стойност. Ние в източна Европа знаеме какво означава енергийната сигурност. Това е предпоставка за една независима външна политика. Ние имаме опит, да ние сме минали през тоталитарните режими, режими и за това смятаме, че наша е, отговорност е, е да имаме все по-тесни връзки, все по-близки отношения с онези, които все още не са Европейския съюз. Е, и още нещо. Ние, ние ще ще, е, ще се възползваме от е, своя опит, е, придобит по време на финансовата криза през 90, през 90-те години. Нашите приоритети отразяват чешкия опит, чешкото чешки, чешкия ноу-хау, чешкото а, познание в различните а, области. Лозунга на нашето председателство ще бъде Европа без граници, но Европа на правилата. Е, днес подобен лозунг има особено значение, защото ние смятаме, че економическия, политически и човешки е, потенциал може да изиграе е, голяма роля и да бъдем двигател за економически ръст в момента на е, финансова криза. Ние ще се опитаме да премахнем последните бариери за вътрешния е, пазар и да облегчим административното бреме, което лежи на раменете на малките и средни предприятия. Е, Европа без бариери обаче не може да бъде Европа без правила и без граници. Е, ние при всички случаи ще направим всичко възможно да се борим с онези заплахи които, е, и рискове, които заплашват европейска сигурността на Европа ще направиме всичко, всичко възможно за премахване и на външните бариери в областта на международната търговия. Чешката република ще се опита да постигне три основни цели по времето на своя е, твоето председателство в областта на енергетиката, економиката и Европа в света тези, е, тези е, три е, думи, които започват с буквата Е, всъщност в началото на нашето председателство се превърнаха в думите, които започват с буквата Г, газ и газа. Аз смятам, че днес. И, поне, и понеже днес е едва 14 е, януари, само две седмици са ми сминали от поемането на нашето председателство, но все пак успяхме да постигнем е, някак, някакво съгласие между Украина и Русия. Е, изпратихме делегация е, наблюдатели в е, Газа и успяхме да наложиме отварянето на хуманитарен коридор. Е, нашата опозиция така се опита по някакъв начин да, да, да, да, да, да да, да потопи, да навреди на чешкото председателство и до известна степен ние станахме заложници на своята, на вътрешната си политика. Сега за економиката. Чешкото председателство ще настоява за пълно изпълнение на заключенията на среща на групата на 20-те, както и заключенията на Европейския съвет от декември. Основното условие за успеха е да предотвратим прекомерната регулация и протекционизма. Тоест, ние трябва да играем по правилата. Европейският съюз не трябва да се затваря за света. Той трябва да се стреми към максимална откритост. В този момент бих искал да използвам думите на моя приятел Жозеф Дол. Сегашната економическа криза не е поражение за капитализма, а по-скоро резултат от политически грешки и липса на правила за надзор върху финансовите пазари. Така каза Жозеф Дол. Смятаме, че трябва да се преразгледа директивите за капиталова адекватност, трябва да се приключат преговорите за регламента за застраховането. Също така ще настояваме да се преразгледа регламента за плащанията и също така ще се стремим да осъществим пътната карта, набелязана от съвета по економически и финансови въпроси. Също така важно е да се анализират вариантите, свързани с действащото сега законодателство и трябва да обърнем особено внимание на това. Един економически силен Европейски съюз ще може да има достатъчно влияние върху въпросите, в глобален аспект, свързани с сигурността и околната среда. Чешкото председателство се е посветило на изпълнението на Европейския план за възстановяване на економиката. Също така придаваме особено значение на изпълнението на Лисабонската стратегия и дългосрочните структурни реформи. Резултат от това е общата селскостопанска политика и създаване на равни условия за всички държави членки при преките плащания. Това се отнася и до общата сума на плащания, така и до самата система на плащания. Трябва да отчетем този въпрос в нашите дебати за бъдещето на ОСП след 2013 година. В дългосрочен аспект най-добрата защита срещу катастрофалните последици от кризата е увеличената конкурентоспособност. Става дума за пълно изпълнение на четирите основни свободи. Ще добавя към тях пета свобода – свободно движение на знанието – и точно за това в началото говорих за средновековния университет, създаден в Прага. Трябва да подобрим законодателството и регулацията. Трябва да намалим нормативната тежест за предприятията. И това е нещо, което иска да постигне Чешката република. В сферата на външната търговия ще се съсредоточим върху възобновяване на преговорите в СТО. Придаваме голямо значение на успешното завършване на кръга на преговори от Доха. Ако договорите отново бъдат замразени, председателството ще се стреми да насърчи многостранни правила за търговия и да създаде условия за нови преговори в рамките на СТО. Не трябва да забравяме образованието, научно-изследователската дейност и иновациите и тяхната роля при намаляването на административната тежест. Тук бих искал да цитирам Мартин Шулц. Той каза, че Европа не може да постигне успех в конкурирането си с други региони в света, ако не спазва социалните стандарти. Много е важно да се насърчава образованието и разпространението на знанието. Второто е, както вече споменах, е енергетиката. Това е втория ни приоритет, който се вписва много добре в сегашните условия. И мисля си, че дори по-силно отколкото първото е економиката. Кризата наистина отслаби економиката, обаче недостига на енергоресурси може да застраши дори и свободата и сигурността на Европа. Чешкото председателство ще продължи да се стреми към осигуряване на устойчива и сигурна енергия за Европа. Ще се средочим върху три аспекта. Първо, приключване на втория преглед на е енергийната ситуация, особено с оглед на търсеното и предлагане в Европа, ще се стремим да определим подходящи инфраструктурни проекти. Второ, ще се съсредоточим върху завършването на плановете за задължителните запаси на суров петрол и петролни продукти. Искаме да го увеличим срока, за който резервите трябва да стигат. Също така искаме да укрепим енергийната мрежа, която е част от законодателството на за енергийната сигурност. Това се отнася и до зелената книга за енергийните мрежи в Европа. Придаваме значение и на енергийната инфраструктура в Европейския съюз, включително и между системните връзки между отделните страни, а също така създаването на нови такива връзки. Тук разчитаме на подкрепата от страна на Европейския парламент. Разбира се, ще се стремим към по-нататъчно диверсифициране на доставките и маршрутите за транспорт. Очевидно, строителството на тръбопровода на Буко е виш приоритет. Също така ще се стремим да диверсифицираме енергийния баланс, включително и атомната енергетика и разбира се трябва да инвестираме в новите технологии един пример за постигане на практика на енергийната сигурност е споразумението, което беше сключено между Украина и Русия с нашето посредничество. Искахме да внесем елемент на прозрачност в техните отношения и успяхме да постигнем това, че и двете страни пусти, е, извинете, подписаха споразумение. Сега трябва да се вземат решения, законодателни актове, които да позволят в бъдеще да се избегне подобна криза, защото такава криза влияе върху много държави членки. Трябва да увеличим прозрачността на целия бизнес, свързан с природния газ. Трябва да диверсифицираме доставчиците и маршрутите за доставка, също трябва да диверсифицираме енергийния ни микс. Също така трябва да обмислим за по-нататъчното развитие на безопасна атомна енергетика. Трябва също така да осъзнаем, че изграждането на инфраструктура в Европейския съюз е задължително условие, свързано с създаването на реално действащ газов пазар. Що се отнася до инфраструктурата, свързана с газа, трябва да координираме по-добре преносните ни системи и трябва да продължим да изграждаме единия пазар за електроенергия и природен газ и трябва да построим онези обекти, които ще е, запълнят празнотите в системата на енергийните доставки. Трябва да постигнем пълна либерализация на пазара на електроенергия и природен газ. Една друга цел е да създадем агенция за сътрудничество между енергийните регулатори. Още една сфера е енергийната ефективност. Това е нещо, с което по-специално ще се вземе шведското председателство и триото на председателствата. По този начин ще обхване енергийните въпроси наистина по всеобхватен начин. Ние говорим за второто Е като енергетика. Обаче енергетиката е свързана с политиката ни в сферата на климата и ще се стремим да постигнем приемливо споразумение – за намаляване на емисиите след 2012 година, като привлечем на наша страна САЩ и Япония. Ще подготвим и консенсус в Копенхаген. В контекста на економическата рецесия и кризата с доставките ще трябва да хармонизираме изискванията за екологична конкурентоспособност и сигурност. В началото на тази година бяхме подсетени, че трябва да очакваме и най-неочакването. Увеличаването на напрежението между Израел и Хамас изисква не само един активен подход от самия Европейски съюз, но също така изисква и съгласуваност на действията на всички глобални и регионални фактори. Постигането на мира е невъзможно без Палестина като пълноправна държава, която може да гарантира законност и рета и сигурност на своите съседи. Европейският съюз трябва да продължи да подкрепя палестинската инфраструктура, да обучава силите за сигурност и да укрепва авторитета на палестинската администрация. Ние ще продължим да надграждаме върху добрите ни отношения и с Палестина, и с Израел. Без доверие обаче не е възможно дългосрочно решение на проблема на Близкия изток. Освен това, грузинската криза показа, че Европейски съюз трябва да създаде една устойчива стратегия в тази сфера. И трябва също така да мислим за това какво става на изток от Европейския съюз, не само на Кавказ, но също и в Украина. Това има и морална и практическа ценност. Такова сътрудничество ще ни позволи да диверсифицираме външната си търговия и доставките на енергия. Що се отнася до трансатлантическите отношения, очевидно е, че без укрепване на тези отношения Европейският съюз не може да изпълнява ролята си на силен глобален фактор. В дългосрочен аспект ще придаваме значение на интензивен диалог с новата администрация в САЩ в основните сфери, като климат, енергетика и също така ще придаваме значение на сътрудничеството ни с трети страни, като Пакистан, Афганистан, Русия и страните от Близкия изток. Това, което ще бъде важно за нас, също е и нашата позиция спрямо новото споразумение за партньорство с Русия. Последните събития показаха, че е необходим един общ подход от целия Европейски съюз. Изисква се да разбираме Русия и заедно да анализираме проблемите. За това е важно да има координация между експертите по въпросите на Русия в Европейския съюз. А що се отнася до Западните Балкани и Турция, то Западните Балкани не трябва да бъдат забравени заради нашите економически проблеми. Що се отнася до Харватска, председателството ще положи всички усилия за включването на Харватска в Европейския съюз. Мисля си, че това също ще бъде един добър пример за другите страни от Западните Балкани. Чешкото председателство ще продължи да работи върху южното измерение на европейската политика и ще подобрява отношенията с страните партньори като част от този проект. Това включва укрепване на отношенията с Израел и стремеж към установяване на мир в Ближния изток. И това, което се случва напоследък, няма да ни възпре. Так му обратното. По този начин виждаме колко е наложително да има трайно решение на проблема. И другият ни приоритет е вътрешната сигурност. Знаем, че сегашните заплахи за сигурността надхвърлят националните граници. За това общата политика в сферата на външната политика, външните отношения и сигурността продължава да бъде наш приоритет. Ние ще стремим към укрепване на сътрудничеството в Шенгенската област, сътрудничество по наказателно-правни въпроси и сътрудничество между гранични и митнически органи. Това е необходимо също така да се отчете от Европейския парламент, защото ни очакваме законодателство в тази сфера. Трябва да започнем и дискусии за новата форма на Европейската комисия. И чешкото председателство ще продължи обсъждането с Ирландия за съдбата на Лисабонския договор. Много е важно да се провеждат тези преговори по един деликатен и чувствителен начин и да се зачита правото на решение на ирландския народ. Необходимо е да се потърси решение, което да е приемливо за всички нас. Също така аз казах в началото, че чешкият въпрос е общо европейски въпрос. Важно е да се продължи дебата за нашата идентичност. Европейския съюз в момента преминава през нещо, което вече ни е познато от нашата история, история на Чехия. И за това ние можем да предложим на Европейския съюз нашите 200 години опит в търсене на нашето собствено лице и нашата роля. Отношението на чехите към Европа е добре обобщено от чешки философ Вацлав Крейчи преди около 70 години. Той каза, че Чехия не се смята за център на Европа в географски смисъл, но по-скоро в културен и духовен смисъл. Ние сме най-дълбоката част на континента, където се стичат и се съединяват влияние от всички части на Европа. Смятам, че тези думи трябва да ни вдъхновяват в началото на 2009 година – в нашата задача да бъдем председатели на Европейския съюз през първата половина на тази година. Благодаря ви. Благодаря на председателя на съвета за това много пълно конструктивно изложение да дам думата на председателя на комисията. Господин председател на съвета, първите дни от 2009 година не остават място за съмнение. Още първите месеци ще поставят Европа пред изпитание. Тя трябва да докаже своята решимост да помага на своите граждани, на работниците и предприятията да преодолеят економическата криза. Европа трябва да докаже, че е солидарна в извънредните ситуации, както спирането на доставките на газ по брутален начин. Европа трябва да покаже, че има външно влияние при решаването на международни конфликти, опасни за международния мир, като конфликта в Газа. В тясно сътрудничество с чешкото председателство на съвета и тук държа да поздравя премиера Тополанек и неговия екип, на които желая успехи в председателството. Имам пълно доверие в капацитета на Чешката република да изпълнява тази сложна задача. В тесно сътрудничество, повтарям, с чешкото председателство и Европейския парламент, комисията ще се опита да докаже, че Европейския съюз е на висота. Ние ще покажем през следващите 6 месеца на нашите граждани защо Европейския съюз е толкова необходим днес. И а, е, а, е, ще А, е, по, участваме в кампанията за избора на нови депутати, защото е изключително важно да се укрепи демокрацията, така как много е важно да се направи всичко възможно да се приеме Лисабонския договор, защото той именно разширява правата на парламента и укрепва демокрацията. Тръгваме от добра основа. През 2008 година Съюза покажа, че може да взима тежки решения, важни за години напред. Пакета за енергията и климата иллюстрира, иллюстрира една дълновидна Европа и отваря вратите към постигането на амбициозен международен договор през декември до година. Освен това, Съюза показа, че е способен да се адаптира към промените. Той бързо успя да реагира на финансовата криза, бързо се споразумя за план за економическо възстановяване, за да стимулира незабавно европейската економика. Освен това, е, Европейския съюз има много добро международно реноме в началото на 2009 година, защото решително се намеси при решаването на конфликта между Грузия и е, Русия. И е, в момента посредничи между съперничестите страни в Газа, постигна поне отварянето на хуманитарен коридор помощ на палестинското население. Е, е, освен това, Европейския съюз анализира предложенията на Г-20 за решаване на економическата криза, използване на резервите за е, отваряне на пазарите, за развитие на търговията и за изпълнение на целите на хилядолетието, които не трябва да бъдат компрометирани от кризата. Европа трябва да продължи да прави всичко възможно, за да а, решава проблемите на съвремието и ние трябва да имаме доверие в нея. Тази година комисията ще продължи да прави всичко възможно, за да не загубим динамиката, която сме набрали по време на срещата на Г-20 в Вашингтон. Ще правим всичко възможно за осъществяването на една глобална система, глобална реформа на финансовата система. Това ще стане, трябва да стане на срещата в Лондон, където Европа трябва да говори с един глас в името на тази реформа. Комисията ще предложи важни инициативи тази година за по-добро регламентиране на финансовите пазари за финансиране на програмите в областта на правосъдието, свободата и сигурността и а, приемането на мерки за борба с промените в климата. Ние подготвяме тези предложения, предложения също за преразглеждане на бюджета. Ще следим особено внимателно социалното и економическото развитие и ще приемем необходимите инициативи момента се е, формулират важни предложения. Някои от тях са пред вас, е, господа и дами депутати. Надяваме се, благодарение на ангажимента на чешкото председателство, те да бъдат приети е, до края на този мандат. Най-вече предложения са за финансовата и економическата криза, социалния пакет, вътрешния пазар и енергията. Виждаме, че последните събития доказват колко са важни те също така в областта на телекомуникациите и е, пътния транспорт. Дами и господа, сега ще се спра на енергетиката и економиката. В тези области наистина европейските граждани чувстват натиска на събитията. И Наистина действията, които може да предприе Европейския съюз, могат да се окажат от голямо значение. Основният проблем в момента е проблема е снабдяването с газ. Ние не, ние не сме виновни, а същевременно сме а, едни заложници на конфликта между Русия и а, Украина. Нещата са наистина неприемливи и просто не, не, невероятни. След една, след една седмица спирането на а, доставките, много от европейските страни все още не разполагат с газ. И това е невероятно, след като вече беше подписано споразумение на високо равнище и след като Русия и Украина ни увериха, че ще прилагат разпоредбите на това споразумение. Ние не говориме за намерения. Това са обективни факти. Русия и Украина доказват, че те просто не изпълняват ангажимент документите си към страни членки на Европейския съюз. Просто те не изпълняват своите задължения към европейските потребители. Така че искам да отправя едно ярко послание, ясно послание към Киев и Москва. Ако не се вземат спешни мерки, Европейския съюз ще препоръча на европейските предприятия да се обърнат към съдилищата и да потърсят други начини за постигане и разрешаване на тези проблеми. So we will see very soon. И много скоро ще видим дали има наистина технически проблеми или просто има политическо намерение да не се изпълнява това споразумение. Ако споразумението не се изпълни, това означава, че Русия и Украина вече не могат да се считат за надежни партньори на Европейския съюз в областта на доставки на енергия. При всички случаи комисията ще, ще направи допълнителни предложения за допълнителна сигурност в областта на енергетиката пете милиарда, които не са били използвани, ще бъдат от голямо значение за е, задълбочаване на енергийната сигурност. Такова решение беше взето на последното заседание на е, Европейския съвет. Нека сега разгледаме економиката. И много признаци доказва, че економическото положение продължава да се влушава. Така че нещата може би ще, ще, ще се влушат още преди да се подобрат. Но в никакъв случай не трябва да бъдем фаталисти или да бъдем негативисти. Ние взехме правилните решения, ние взехме мерки за да помогнем на най-уязвимите наши съграждани и се надяваме, че наистина ще можем да се справим с тази е, криза. Нашия приоритет е, през следващите седмици е нашите намерения да се превърнат в дела. Е, решението на съвета беше правилно, то дава възможност на, на, на всяка страна да получи помощ, ако това е необходимо. По този начин ще, ще, ще, им, ще, ще постигнем а, а, два. Ще с, с, с един удар ще постигнем два резултата. Това не е един абстрактен економически дебат. Това е една криза, която се стовари в, над Европа и социалните последици от тази криза трябва да бъдат решени по директно, окончателно, чрез добра координация, за да, за да може е, решенията взети в една страна да имат положителни последици за останалите страни от Европейския съюз. трябва да се постигне споразумение за използването на тези 5 милиарда, неизползвани 5 милиарда стратегич, за стратегически проекти и по-специално стратегически проекти, свързани с, енерге, с енергетиката. Кризата между Украина и Русия показа още веднъж, че е, инвестирането в е, важни инфраструктури е, ще бъде за. Е, положително за цяла Европа и разбира се трябва непрекъснато нещата да бъдат под око, тъй като ситуацията се развива непрекъснато. Можем, можем да вървиме напред, само ако стъпиме на някои от нашите успехи, като например създаването на вътрешния пазар, лозунга на, европей... на чешкото председателство Европа без бариера, без бариери е едно много така насърчаващо мото, насърчаващо лозунг, но Европа без бариери означава, е, не означава Европа без правила. Това означава Европа с правила, които имат за цел едно по-широко интегриране на европейските страни, правила, които да създадат едно по-устойчиво развитие. Ще работим в тяхно сътрудничество с парламента и председателството е, в името на тази цел. За благото на всички европейци. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на председателя на комисията. Сега председателят на политическите групи, господин Жозеф Дол, НП. Е. Господин председател на съвета, господин председател на Европейската комисия, колеги. Още с влизането в длъжност чешкото председателство се сблъсква с значителни трудности и поема тежката задача да а, регулира три основни кризи. Продължаващата економическа и социална криза, а, спора с газа между Русия и Украина и, а, и новата война в Близкия изток пред тези предизвикателства, единственият а, начин на реакция за нашите страни е да бъдем солидарни, да реагираме координирано и решително. С удоволствие установявам, че чешкото председателство в тесни връзки с Европейската комисия действа бързо по отношение на енергийния конфликт между Украина и Москва. Жукиев и Москва, макар че все още не е получено окончателно решение. Ние не можем да бъдем заложници, трябва да реагираме енергично и вие сте абсолютно прави, председателя на комисията и на съвет. Сред трите основни приоритета а, а, енергетиката е едно от главните предизвикателства за Европа. Нашата енергийна а, независимост и диверсификацията на енергийните източници е изключително важен въпрос. Групата на е НП е изключително загрижена от този конфликт и от заплахите, които под, в които той поставя целия Европейски съюз. Ние не можем да приемем гражданите на съюза да бъдат заложници в този конфликт. И това показва още веднъж, че е необходимо спешно да се споразумем по една обща европейска политика – в областта на енергетиката. Трябва да помислим как да намалим нашата зависимост и да създадем разнообразни енергийни доставки. Колеги, ситуацията в Близкия изток показва, че ние трябва да поемем нашата отговорност на световната сцена. Европа е една от, един от основните актьори в областта на хуманитарната помощ. Ние се гордеем с това и трябва да продължим но не хуманитарната помощ сама по себе си ще реши конфликта между Израел и Палестина. Това, от което се нуждае Европа, е една силна политическа воля, разполагаща с човешките, военни и парични средства, които и позволяват да има авторитет в света Европа все още не може да наложи своята визия, своите идеи, своето ноу-хау, своите умения. Европа критикуваше справо едностранчивата политика, едностранната политика на Буш, но сега с нови американски президент нещата ще се променят и ние ще бъдем ли готови да поемем нашия дял от мултилатералната политика, да предоставяме военни средства за гарантиране на мира, а не водене на война? Ще дадем ли достатъчно бюджетни средства, за да гарантираме нашата политика? Е, чешкото председателство издигна външната политика в един от своите приоритети. То е, е, наблегна необходимостта, на необходимостта спешно да бъдат решени някои проблеми, като отношенията с Русия, Близкия изток, Средиземно море, Балканите, нови, нововъзникващите економики. Европа трябва да играе роля на световната сцена. За всички е, анкети на общественото мнение показват, че гражданите искат това. Сегашното председателство трябва да се справи с социалната и економическата криза, наблюдавайки спазването на плановете за економическо възстановяване от държавите членки и играйки роля на а, е, срещата на Г-20 през април тази година. Трябва съвместно с нашите международни партньори да създадем необходимите правила за економическите актьори. Европейския съюз трябва да защитава своя социален модел и да наложи въвеждането на контрол на финансовите пазари, такъв какъвто съществува в нашите страни в регулирането на финансовата и економическата криза Европа трябва да бъде единна и решителна. Ние разчитаме на вас, господин Тополанек, на вашето председателство, да проявите воля, за да може да преведете Европа през този тежък период. Благодаря ви. Давам думата на, от името на социалистите на господин Шулц. Пет минути. Благодаря, господин председател. Господин министър-председател, вие ще ръководите последното председателство от този мандат на Европейския парламент. Първото председателство беше на Съединените щати. Вече никой не си спомня какво ни каза той тогава и какво сме му отговорили ние. Така че решаващия въпрос който ще обсъдим. И ще бъде, може би, един от най важни през следващите 5-6 месеца. Това, за нас това е участието в изборите. Ако ние се умеем да намерим най-добрия модус на сътрудничество между трите институции това ще бъде нещо много благоприятно за избирателната кампания. И именно поради този факт, европе... факт европейските социалисти желаят вие да успеете в вашето председателство. Още през, в първите дни на председателството имах някои съмнения. Господин Шварцен е, Берг заяви, че Израел упражнява правото си на законна самозащита. След това се получи някаква корекция. Вие самият казахте, че по отношение на конфликта в Газа няма да бъде, Европа няма да бъде посредник, после се поправихте. Имаше някои не, неясноти в началото. И тук искам да подчертая това, което каза господин Барозо. Ако постигнете добри резултати, ще получите подкрепата на нашата група. Това въжи също за по отношение на всичко, което изложихте тази сутрин. Ние ви слушахме внимателно и за момент имаме доверие за следващите месеци. Вие цитирахте приятеля ми Жозеф Дойл. Дол Обикновено той прави много интелигентни е, изказвания. На този път е, сбърка, защото каза, че финансовата криза не е поражение на капитализма. Но това е поражение на капиталистите е, защото през последните години те смятаха, че те не се нуждаят от никакви правила, че всичко се регулира от пазара и бяха, всъщност претърпяха поражение. Вие е, също следвахте една такава политическа линия, че нямаме нужда от правила, а ето, че сега всички казвате, че Европа се нуждае от правила. Ние имаме нужда от повече правила в областта на международните финанси и затова ви приветствам с добре дошъл на клуб, в клуба на привържениците на правилата в Европа. Господин министър-председател, аз съм убеден, че ние се намираме в изключително решаваща фаза в международно отношение. Ако Европейският съюз иска да желае е, световната роля, описана от председателя на комисията в областта на енергийната сигурност, в уреждането на конфликта в Близкия изток – ние трябва да бъдем неразединени. Ние трябва да сме единни. 27-те държави членки трябва да бъдат единни. Ако ние позволим а, между нас да възникнат разногласия, другите ще бъдат по-силни. Е, те винаги разчитат, че Европа ще говори с няколко гласа, както ви каза Шварценберг, който казва, че Израел има право на законна самозащита. Луи Мишел каза, че има нарушаване на международното право. Това са абсолютно противоположни изказвания. Ако може, ако ев... половината Европа говори обратното на другата половина, ние никога няма да бъдем силни. Не, ние трябва да застанем на една силна конституционна основа на Лисабонския договор и вашето правителство, което няма късмета със своя президент, както знаем, ако успее да постигне ратификацията на Лисабонския договор, това ще бъде едно много силно послание за силна Европа. В Храча ни Вацлав Клаус а, ни прие, що е, се смята да ни приеме през февруари, ние имаме такова намерение. Вие говорихте за Карл IV. Той също е свързан с замъка Храчани в а, Прага. Той е построил пътя от Прага, свързващ Прага с Нюрнберг. Е, нещо изключително важно. Преди да стане немски император, и е, е царувал от Прага, откъдето е ръководил и Люксембургското херцогство. Така че виждате, още тези крале са били истински европейци. Надявам се и, че следващите обитатели на Хратчани ще бъдат истински европейци. Сега Греем Уотсъм от Алде. Уважаеми господин председател на съвета, приветствам ви от името на нашата група. Пожелаваме ви успех. Един велик чех каза веднъж. Това, което се очаква от мен, е да постигам целите. Това, което каза той, въжи и за вас. Вашата работна програма посочва целите. Вие казахте, че в економиката вие се стремите към премахване на бариерите, както вътре в Европейски съюз, така и в международната търговия. Европа е в рецесия, но ние трябва да се стремим към либерализация на търговията, към свободно движение на хора и стоки през националните граници. В момента времената са тежки за европейците. Вашето председателство често ще бъде оспорвано, но не и от либералите и демократите, защото силата на пазара е доказала своята способност да извади хората от бедността. Вие говорихте за необходимост на преглед на енергийната политика. Обаче нашият стремеж да постигнем и цели в политиката за климата не трябва да бъде пречка за нас. Такмо обратното, това трябва да бъде възможно за едно отласване от сегашното състояние. Трябва да преодолеем енергийната зависимост на Русия. В момента доставките са затруднени поради действия на украинските диспетчери. Русия и Украина се обвиняват взаимно в е, прекъсването на доставки на газ за Европа. Но в момента Европа страда и има хора, които мръзнат в собствените си жилища. Виждаме, че нямаме функционира на енергиен пазар. Това, което виждаме е един марксически модел. За това ви призовавам да използвате правомощията на председателството да мобилизирате необходимите инвестиции в енергетиката. Приветстваме амбицията на председателството в сферата на международната роля на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да бъде защитник на мира и на човешките права. Но защо отново забавяте ратифицирането на Лисабонския договор? Ако искате да предотвратите разпространението на оръжията, то защо изграждате в Европа системи за противоракетна отбрана? Защо позволявате Европа да се поставя в смешно положение, що се отнася до Близкия изток с огромен брой безуспешни мисии. Парламентът ще се обедини и ще ви подкрепи, ако види, че се преследват ясни цели. Обаче това, което ние виждаме в Близкия изток, е взаимно обвиняване на двете страни. Няма оправдание за Хамас, който изстрелва ракети, но няма и оправдание за онези, които убиват беззащитни граждани на палестинска територия. Бих искал да ви подсетя за чешката пословица «Твоята защита не е оградата, а твоите приятели». Вашата страна има председател, който сравни Европейския съюз с Съветския съюз. Ние нямаме намерение да влизаме в лични дискусии с него. Нашият съюз е съюз на приятели, на равноправни партньори. Целите на вашето председателство са смели и ние ги подкрепяме. Придържат, придържайте се към тях и ние винаги ще ви подкрепяме. Благодаря ви. И за групата Съюз на нациите, на Европа на нациите, господин Кроли. Благодаря. Господин председател, по-добри политически отношения трябва да бъдат създадени между Европейския съюз и САЩ. Надявам се, че чешкото председателство ще се заеме с това сериозно по време на, следващ, на своя мандат. Извинете. Новият президент на САЩ се сблъсква с предизвикателства, които стоят и пред нас. И трябва да се справим с тези предизвикателства колкото се може по-бързо. Ние приветстваме идеята на чешкото председателство а да се изправи пред предизвикателството, особено в тези решаващи времена. Нашата политическа група също подкрепя вашата програма. Ние искаме да гарантираме това, че Европейският съюз има ясен глас, както и държавите членки на Европейския съюз. Много колеги преди мен говориха за кризата и аз бих искал да кажа похвални слова и на вашето председателство и за господин Барозо за решаващите действия, които бяха предприяти във връзка с прекратяването на доставките на газ от Русия. Беше много похвално, че имаше също така незабавни действия на социално, економическо и политическо ниво с цел и двете страни да започнат преговори помежду си. Затова е много важно председателството да знае, че ние разширяваме идеята за партньорство и че ние гледаме е, към източната част страната източната част на Европа и към Балканите, също и от гледна точка на енергийната независимост на Европейския съюз. Вие говорихте за петата свобода, за свободата на движение на знанието. Това знание ни дава инструменти, които ще ни позволят да създадем нови способности и възможности. В историята на вашата страна вие сте преминали през тоталитаризъм и сте постигнали свобода и също така огромни постижения в науката и в иновациите. Затова разчитаме на вас да предложите следващата стъпка напред за Европейския съюз. Джон Ф. Кенеди беше казал, че ние сме изправени пред нови граници, които трябва да покорим. Обаче не трябва да мислим за обещания, а трябва да мислим за предизвикателства. Аз, господин председател, съм убеден, че вие ще преодолеете тези предизвикателства. Благодаря от името на зелените госпожа Моника Фрасони. Благодаря, председател. По време на този е, по време на този дебат продължава да падат бомби над газа. Е, и е, смятам, че позицията на парламента, на съвета и комисията беше да се спрат бомбардировките над Газа ние е, е, изключително е, е важно да тук имаме различие да се каже кой е отговорен и е, това, тук трябва да имаме един позиция. Тук се спомена средновековната история, както е, спомена председателя на социалистите. Това е една отдалечена, мрачна епоха, изпълнена с насилие. Е, вашата програма, въпреки е, вашите усилия ни оставя впечатлението за малко конформистка, прекалено либерална, прекалено насочена а, към пазара. И смятам, че трябва да се е, е, отчитат всички е, е социални инструменти, които отговарят на реалните потребности на гражданите и е, много е важно също така да се отчете какви са възможностите в областта на екологията, на политиката на защита на околната среда. Е, много често има е, едно е, е, навлягане на, върху целите от Барселона в помощ на в социалната сфера помощ на, дек, на децата, на иммигрантите. И а, а, а когато говорим в, външната политика, забравяме нещо, което е най-важното. Това е тя да бъде единна, последователна. По отношение на борбата с дискриминацията искам да науча каква е, какъв е вашия приоритет в областта на дискриминацията. Крайна сметка в вашата програма проличават някои подводни рифове, не всичко е ясно казано. Вие говорите, че ще се справите с конфликта, с газа, но вие не можете да се справите с страни като България или Словакия, които се възползват от тази криза да отворят морално устаряли ядрени централи, които бяха затворени. И смятам, че м- всичко това, което се споменава в, като диверсификация, то, това са разни скъпи миражи, защото смятам, че енергийната сигурност изисква една а, изключително целенасочена дейност за економия на, е, на енергия, за по-ефикасно потребление, за намаляване на потреблението. Това е най- бързия начин да се намали зависимостта от газа. Господин Капеланик, вие трябва да направите задължителна целата за съкръщаване на 20% с емисиите на въглероден двокис до 20 та година. Така че би трябвало да преразгледате и приоритетите си по отношение на възобновяемите енергийни източници. По отношение на бъдещето на Европа ще кажа, че е вярно, Лисабонския договор не е съвършен, но той още не е ратифициран. Моля ви, е, защо не ни отговорите кога ще бъде ратифициран той? Е, Благодаря ви за групата на Обединените ливица Мирослав Вансдорф. Благодаря ви, господин председател. Господин Тополанек спомена нашите е, историческо наследство и трудна история. Мисля, че чешкото председателство е една възможност да се преодолеят разделенията, които все още съществуват в Европа. Хашек, който написа Буйник Швайк, каз, беше казал, че... Още е, се опитам да го преведа. че унгарците са, а, са границата между изтока и запада. Аз мисля, че е крайно време обаче е, тази граница да бъде премахната. Е, крайно време е също така да преодолееме и нашите предразсъдъци и нашите, е, наша тъмнителност. Uh нашия президент също има не много рационално поведение. Аз мисля, че обаче човешкото председателство трябва да се, да, да се опитва да се опита а, да а, работи за социална економика, економика, която да се оповава на социални и економически фактори и да ги съчетава. Аз смятам, че трябва да наблегнем на новаторството, на иновациите, защото те ще ни изведат от кризата. Ние трябва да създадем едни е, млади, нови творци, които да ни изведат от економическата криза. Смелостта да променяш е, е нещо, което се иска от всеки един от нас. Един е, немски писател беше казал, бъдещето принадлежи на онези, които е, умеят да променят нещата и И аз мисля, че благодарение на нашите е, традиции, но и на нашето желание ще успеем да преодолеем разделението между изток и запад, да създадем едно единство и ще превъзмогнем и своите комплекси спрямо Съединените щати или други е, големи играчи на международната е, сцена. В речта на нашия министър-председател бяха залегнали много благородни цели, желания, становища. Прав е, прав е. Председателството трябва да си поставя и амбициозни цели. А сега ще цитирам един полски автор, който каза – че е, да участваше добре, но да действаше още по-добре. Благодаря ви. Сега господин Железни, две минути. Господин председател, нито една страна не е поемала европейското председателство на фона на толкова неблагоприятна информационна кампания и на фона на толкова мрачни пророчества. Особено френската преса предвид предвиждаше изключително мрачни последици за Европейския съюз, поради това, че тя обвиняваше чешкото председателство в некомпетентност. Чехите все още не са ратифицирали Лисабонския договор. Чехите имат президент, който е срещу Лисабонския договор и който говори за задълбочаването на демократичния дефицит в Европа. Чешкото председателство има много разумни цели и приоритети и ще постигне успех. И ви пожелаваме успех във всички ваши начинания, въпреки изключително позорните вопли на чешките социалисти които призовават към пролетарски интернационализъм и се опитват да спънат чешкото председателство. Чешкото председателство трябва да докаже, че малките страни са компетентни и чрез Лисабонския договор ние не трябва да се стремим да дадем сила само на големите държави. Чешкото председателство, точно за това е важно. То показва, че и и дори по-малките страни могат да бъдат добри председатели на Европейския съюз без истерични пиар кампании, без мегаломания. Пожелавам на господин Тополанек, министра по европейски въпроси на Чехия, успех и им пожелавам успех също и като на една по-малка страна, тъй като сами аз представлявам по-малка страна. По-големите демокрации в Европейския съюз са живеели дълго време време в едни предсказуеми условия, докато ние в продължение на 50 години сме били принудени да живеем в много сложни, непредсказуеми ситуации и това също е едно наше предимство. Благодаря ви, колеги. За независимите госпожа Бубиш, Бубишикова. Господин председател на Европейския парламент, и на Европейския съюз. Аз съм много аз съм много горда с това, което ще направи Европейския съюз за газа, но се надявам, че той ще бъде също а, толкова а, смел и толкова настоятелен, както беше Стимошенко и за когато става, става дума за подписване и ратифициране на Лисабонския договор. Така че вие трябва да докажете с вашите усилия, че Европейския съюз е създаден от е, в него влизат равноправни партньори, които могат да създадат историята. Имате възможност да представите един нов документ, който да отваря нови хоризонти и с, с, кой, с който хората могат да се идентифицират. Но ако, ви, ако вие само настоявате да се ретифицира Лисабонския договор, то вие ще продължите само да налагате едни бюрократични е, правила и виждания. Не, не забравяйте, че вие сте е представител на страна, в която влезаха а, руските танкове. Вие живяхте в бедност, когато. А, същ, когато економиката на вашите страни се доминираше от СИФ. Така че аз мисля, че не мога да си представя, че вие искате да наложите обаче е, виждането на Европейския съюз на отделните страни. Аз не мога да повярвам, че вие смятате, че Лис, Лисаб, Лисабонския е, договор е, отнема правото на вето в повече от 50 об... 50 области и, и всъщност ще а, ще бъде едно бреме за малките страни, включително и за Чехия. Така че вие трябва да имате смелостта да кажете, че Лисабонския договор не е добър договор. Вие, вие може би ще бъж, няма да получите подкрепата на бюрократите и технократите тук, но същевременно ще, ще, ще спечелите доверието на 500 милиона души. А това е по-важно, отколкото доверието на технократи и бюрократи е, казва, че Европейския съюз е необходимо зло, но то не е необходимо зло, то е само зло. Е, така че е, е, вие трябва да почнете да работите да работите по един нов документ, казаното беше за Лисабонския договор, вие трябва да, да работите за изработването на нов документ, който да стъпи на предишни споразумения, е, който да бъде за благото на европейските граждани. Е, господин председател, необходимото зло е само едно алиби. Нека не забравяме, че 55% от а, е, нашите граждани смятат и споделят вижданията на ирландците и господин Клаус го казва също какво трябва да се каже и какво не трябва. Сега отговор от а, е, името на господин Топ. Я за всички ти Благодаря на всички, които се изказаха. В Чехия също имаме парламент и сме свикнали на разнообразие на мненията. Първо, позволете ми да кажа, че съм убеден, че моята позиция е тази на председател на съвета и за това няма да отговарям на тези коментари, които бяха свързани с мен като личност. Обаче ще отговоря на един от коментарите, защото той лично се отнасяше до мен. Имаше критични думи отправени към чешкия президент Васлав Клаус. Той е известен на европейските граждани и аз се гордея с това. Той е емблема на економическите реформи през 90-те години в нашата страна. Благодарение на тези реформи ние сме толкова процъфтяваща държава и в момента сме практически незасегнати от финансовата криза. Всички си спомняме Кадифената революция през 68 година и се гордея с, с това, че се противопоставихме на съветските танкове. Също така се гордеем с това, че сме станали член на НАТО и на Европейския съюз. Също така се гордеем, аз лично се гордея, че премахнахме бариерите, свързани с Шенгенската зона. И в момента от Португалия до Естония, до Естония може да се пътува без да се преминава през ГКПП. Направо е невероятно понякога за мен да си мисля, че в момента Чехия е председател на Европейски съюз, който се състои от 27 държави членки и 500 милиона граждани. Ако Европейският съюз изгуби своята способност да води цивилизован обществен дебат и ако той поиска някога да регулира такъв дебат, той ще изгуби своя облик. Ако той изгуби възможността за свободно изразяване на мненията, това ще бъде пътя към ада. е Нашият президент понякога наистина нарушава добрия тон на дебата, но той казва горчиви истини. И аз мятам, че Европейският съюз трябва да насърчава, а не да ограничава свободата на словото. Що се отнася до Лисабонския договор, смятам, че тук също трябва да отговоря. Мисля, че това не е просто един договор, Аз мятам, че той е много важен. Já съм tuto smlouvu виеднавал за Ческа република. Аз водих преговори от името на Чехия по този договор. Ние одобрихме този договор. Аз го подписах. И аз ще гласувам за него в парламента. Но отново, идеята, че трябва предварително да казва на държавите членки, че те трябва да ратифицират определен документ, да им казваме, че те нямат право да се придържат към собствени процедури, е нещо абсурдно. Трябва да реформираме нашите институции. Трябва да подобрим функционирането на Европейския съюз. Трябва да упростим нашите правила. И ако всичко това може да се направи от Лисабонския договор, нещо в което не съм убеден, всеки се придържа към различни възгледи за Лисабонския договор. Аз мятам, че той е компромис. Колкото да е сложен този компромис, аз подкрепям неговата ратификация. Няколко думи за кризата в Близкия изток и позицията на Европейския съюз. Европейският съюз често е споменаван като голям платец, но не и водещ фактор – това означава, че Европейският съюз плаща за хуманитарна помощ, помощ за економическото развитие. Обаче Европейският съюз никога не е играл една роля, която е подходяща на неговата позиция в квартета за Близки изток. Смятам, че сегашната ситуация с един нов американски президент – изисква нашето внимание, нашите инвестиции, но и една по-активна роля от страна на Европейския съюз. Не бих искал да бъда съдник, не бих искал да казвам кой е виновен и кой е прав, но посетих Израел и посетих унези райони, които са били пряко засегнати от ракетите на Хамас. И съгласен съм и с палестинците, че те имат право на собствена държава, собствена правилно функционираща администрация и достоен живот. Конфликтът продължава вече от 60 години и не съм сигурен, че сега ще успеем да го решим. Мисля си, че трябва да се стремим преди всичко към постигане на прекратяване на огън и прекратяване на военните действия. Бих искал да дам висока оценка на дейността на делегацията, оглавена от чешки външен министр господин Шварценберг. И бих искал също така да посоча важната роля на страни като Египет и Турция. Смятам, че прекратяването на контрабанда на оръжие между Израел и Газа, прекратяването на тази контрабанда трябва да бъде първа стъпка в прекратяването на конфликта. В момента съм много скептичен към това дали ще постигнем добри резултати в кратко време. Що се отнася до енергийната сигурност и промяната в климата и съответно ролята на Европейския съюз, ще кажа следното. Всички трябва да сме наясно, че ако Европейският съюз иска да бъде водеща сила в сферата на борба с промяната на климата, Европейският съюз трябва да привлече на своя страна САЩ, Русия, Бразилия, Русия, Индия и Китай. Без това Европейският съюз ще действа като изолирана сила и ползата от нас ще бъде ограничена. Нашата роля е да убедим другите важни фактори, големите емитенти на емисията въглероден са, че те трябва да се присъединят към нас. Смятам, че нашия климатичен пакет е нещо, което ще получи одобрение на Европейския парламент. Въпросът с енергийния баланс често се разглежда от идеологическа гледна точка. Обаче смятам, че Европейският съюз трябва да бъде прагматичен и да разграничава краткосрочните, средносрочните и дългосрочни цели както и средствата за постигане на тези цели. Не мога да си представя, че в страни, в които 90% от енергията се произвежда от въглища, има възможност да се постигне за 15 години радикална промяна в производството на енергия. Трябва да използваме чисти технологии, трябва да подобряваме ефикасността на съществуващи технологии, но не можем много бързо да преминем към абсолютно нови средства за производство на енергия. Трябва постепенно да въвеждаме промени в енергийния баланс и да инвестираме в екологосъобразно производство, а също и да намаляваме нашата зависимост от изкопаеми горива. Нашата политика в сферата на енергетиката трябва да бъде насочена към засилване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Спорът между Русия и Украина не е свързан само с криза на доверието. Той се отнася и до търговията, политическите, економически и геополитически интереси. Това е един многоаспектен проблем. Не бих искал и тук да бъда съдник не искам да посочвам с пръст виновния, но истината е, че в момента и двете страни заслужават порицание. Едната не иска да ни снабдява с газ, а другата блокира доставките. В момента трябва да намерим краткосрочно решение, за да решим проблема с недостига на газ. Но Имаме нужда и от дългосрочна стратегия. Трябва да потърсим нови маршрути и да открепим нашите енергийни мрежи. В момента имаме нужда от солидарност между държавите членки и трябва да имаме резервен план, за да може бързо да реагираме в подобни кризи, които особено тежко засегнаха страни като Словакия и България, но не и само тях. Отбелязах и това, което казах ръководителите на политически групи. Не мисля, че нашите цели са либерални. Нашите цели се градят върху дългосрочните цели на Европейския съюз. И нашия чешки принос може да бъде видян още от самото начало на тази година, особено що се отнася до сигурността на енергийните доставки виждаме, че трябва да имаме задълбочено обмислене, обсъждане на енергийната независимост на Европа. И трябва да намалим нашата зависимост от енергийни доставки от страни, които се намират извън Европейския съюз. Имаше въпрос свързан с директивата за борба с дискриминацията и беше казано, че не обръщаме достатъчно внимание на социалните въпроси. Не съм съгласен с това. Ние наистина се стремим да намалим броя на нашите приоритети, но това не означава, че подценяваме социалните аспекти, което също включва и ролята на жените, и борбата с дискриминацията. И имаме значителен опит – който е свързан с поместване на деца в институции. Ние смятаме, че жените трябва да имат право да решават дали искат да си стоят вкъщи или да работят, но ние не трябва да позволяваме жените да са економически неоправдани. От друга страна, Ние смятаме, че трябва да осигурим институции, които да позволят на жените да участват в економическия живот. Жените не трябва да бъдат принуждавани да работят, но те трябва да имат възможност да работят и съответно трябва да бъдат създавани съответните детски заведения. Не смятам, че ни липсва самочувствие и не смятам, че сме малка страна. Мисля си, че сме една а, страна със среден размер, защото ние сме най-голямата от малките страни или най-малката от големите страни в Европа. Бих искал да ви напомня, че през 2001 2009 година, когато Извинете, през 2001 година, когато Швеция пое председателството, много хора бяха скептично настроени към възможността Швеция да въведе е еврото, да проведе ратификацията на договорът от Ница и изобщо на къде Швеция може да поведе Европейския съюз. И ако сега заменим договор от Ница с договор от Лисабон и Швеция с Чехия, виждаме, че ние сме в практически същата ситуация, в която беше Швеция, но ние не виждаме никакви проблеми с това. Благодаря ви, господин министър-председател. Господин Барозо няма да се изказва за втори път. Продължаваме с списъка на ораторите. Господин Захрадил за две минути. Заповядайте. Но моля, колеги, спазвайте отреденото ви време за изказване, за да можем да приключим на време. Уважаеми, ще ще коментирам чешкото становище, което ни беше представено. Както казахте във вашията реч, европейските избори ще се проведат скоро и като че ли то, това, това време ще бъде маркирано повече от а, а, предизборни пред, предизборна атмосфера, не под по-скоро постигане на целите. Така че ще трябва обаче да ни, да, да ни докажете, че вие ще можете да се справите успешно с трите приоритета, които започват да се енергетика, економика и Европа в света. Да, те са много добре, е, много добре подбрани. Газа и е, кризата на е, с гъста всъщност са две от тези три и ета. Енергетиката е от основно значително значение за бъдещето на Европа. Много повече, отколкото всички други а, теми, проблеми и залегнали в Лисабонския договор, защото, в Лис... защото тук става дума за електричество и за хора. А, така че в момента а, чешкото председателство е изправено пред а, предизвикателства и за нас ще бъде гордост да можем да дадем своя дан, своя принос за постигане на успехи в тази цел. И, економиката от друга страна економиката от друга страна е в криза и това има последици върху външната политика. Нашите взаимоднешните течения с Турция, същевременно сигурността на доставките, така че това са абсолютно свързани неща. Така че се радвам, че Европейското председателство ще допринесе за решаването на тези проблеми в името на целия Европейски съюз и на съграждани. Господин Ручек. Председо Тополанко, важени пане председо Баросо, дами а панове Господин председател на комисията, госпожо председател, дами и господа, не знам член на този парламент, който не би искал чешкото председателство да пожене успехи. Европейците от север, изток, запад и юг, е, от старите държави членки, от новите държави членки. Всички желаят успех на чешкото председателство, включително и членовете на този парламент, независимо кое политическо семейство представляват те. Е НП, либерали, социалисти и така нататък. Да, но, за съжаление, за съжаление обаче сме изправени пред съмнения и страхове, загрижености. Дали чешкото председателство ще може успешно да постигне целите, които си е постигало? Защото в чешката коалиция не е стабилна. Ние не разбираме защо в началото на председателството е, е, е, решихте да промените състава на правителството вие променяте състава на е, правителството и как министъра, примерно на транспорта и другите как, как ще се занимавате успешно с европейските дела, след като тук що постъпват на работа и не знаят за какво става дума? А от друга страна, христи, християн-демократите ще организират своя председател, своя конгрес по време на чешкото председателство. Също така има спорове е, между правителството и президента на Чехия, така че искам отговор от вас. Дали чешкото председателство е, е, чешко, чешкото правителство е съгласно с, с президента Клаус, който отхвърля договора от е, Лисабон, който казва, че няма е, затоп, глобално затопляне и който казва, е, че е, е, финансовата криза е, е последица на прекалено много правила. Така че. От друга страна, вие казахте и обещахте на президента Саркози, че ще ратифицирате Лисабонския договор до края на миналата година, а не го направихте. Така че аз искам да ми отговорите кога чешкото правителство, Чешката република ще ратифицира този договор и до, Доколко това е свързано с ратификацията на двустранното споразумение с Съединените щати е, и е, какво, е, какви разногласия има между двете камари. Знаеме, че ратифицирането на Лисабонския договор от основно значение, включително и за постигане на приоритетите, които си е поставило чешкото председателство, за да постигнем прогрес в областта на енергетиката. Необходима ни е разширена, по-голяма, по-голямо сътрудничество, затова ни е необходимо Лисабонския договор. Така че, още веднъж искам да кажа, че пожелавам успех на чешкото председателство. Сега госпожа Кон Кохмерин. Господин председател, а, а, знаете, че през председателството на господин Саркози преживяхме много драми, много силна динамика. Сега вие поемате вашето председателство с познатото ви чувство за Хумор, надявам се, че то ще бъде конструктивно, защото проблеми остават. Вие го споменахте войната между Израел и Хамас, економическата криза, Лисабонския договор. Аз обаче искам да се спра предимно на енергийната сигурност. Вие подчертахте колко е важна тя. Съгласна съм енергията е съществен елемент от съвременната економика, от начина ни на живот. Ние сме зависими от, от нея, но не трябва да зависим от доставките. И именно поради това трябва да разнообразим енергийните източници, за да гарантираме нашата независимост. Смятам, че вие ще поканите европейските партньори да започнат на ново дебата за ядрената енергетика, защото тя е, има съществено значение за нашия континент. Смятам, че така вие може да направите нещо много за Европа и ще имаме добро сътрудничество. Сега благодаря госпожо Кохмерин, благодаря, че спазихте времето. Сега давам думата на господин Шимански. Right. Пани Госпожо, председател. Чешкото председателство преживя някои драматични е, събития в самото си начало. Тук става въпрос за енергийната политика, спора между Украина и Русия. Ние трябва да имаме гаранции, които да ни позволят да избягваме подобни проблеми в бъдещето през 2004, 2006 и 2008 година имаше подобни събития и е крайно време е, Европейския съюз да предприеме мерки, за да се избегнат такива кризи в бъдеще. Трябва да потърсим диверсификация на енергийните източници. И затова очаквам следващите крачки от чешкото председателство за създаването на една активна енергийна политика на Европа, включваща други части от Азия, Кавказ, Кавказ и други. Много е важно, че това беше включено в списъка на приоритетите на Европейския съюз. Благодаря, господин Търмс. Търмс. Благодаря, госпожо председател. По отношение на енергията, ще кажа, че от нея зависи престижа на Европа. Благодаря господин Баросо, че бяхте толкова пределно ясен тази сутрин. Тези цирка, който правят Газпром и Нефтогаз, са абсолютно немислимо. Те наистина ни разиграват и е крайно време да кажем, господа, стига толкова. И затова трябва да сме единни. И благодаря че координирате усилията. Може ли всички тук да ми обяснат какво представлява пътуването на словашки и българския премьер в Москва? На какво прилича това? Това показва на Газпром, че ние не сме единни. Дайте ми обяснение за тези две пътувания. На второ място. И смятам, че комисията може да играе много важна роля – ние трябва да приемем спешни планове по отношение на газа да преразгледаме директивата за газовата сигурност, иначе Европейската комисия няма да има достатъчно политически правомощия за да действа. Необходимо е общо европейска координация. На второ място трябва спешен план за газовата инфраструктура в Централна и Източна Европа, използвайки всички налични пари. И на трето място трябва да съчетаем европейското економическо възстановяване с един голям план за инвестиции в енергетика енергетиката. Първи приоритет а, инсталациите в източна Европа. Скандално е, че толкова малко пари от структурните фондове отиват за полезни неща, вместо да се построяват стадиони за а, европейските първенства. Аз предпочитам да инвестираме в името на благото на гражданите. Второ, а, мрежа за а, запазване на топлината и възобновяеми енергийни източници. И трето, ядрената енергетика осигурява нашата независимост. Ние не, осигурява нашата независимост. Стига сте мислили, че ядрената енергетика осигурява. Ние внасяме 80% от ядреното гориво. Благодаря ви, господин Мастолка. Господин председател, дами и господа, никой тук в пленарна зала не би искал да бъде на мястото на чешкото председателство, предвид условията, в които то пое председателството. Господин е, министър-председател. Вашия лозунг е Европа без бариери. Този, това изречение може да бъде тълкувано по различни начини. Аз мисля, че това не означава повече свобода за свобод, за пазарите, за финансовите механизми. За мене това означ, означава по-добър социален модел, от който Европа би могла да се гордее. Аз не искам да да говоря за на пример, примерно премахването на неуправдаемите бариери за да речем продвижението или труда и така накат. За мен това означава равноправно третиране на всички граждани, на всички трудещи се. И се, и се надявам, че чешкото председателство ще работи и за трансграничните медицински услуги, защото ако искаме Европа през бариери, нека не създаваме допълнителни бариери, защото има ня и други страни, които пък от друга страна са европейски по е, силата на историята си. Те са, те са наши съседи Сърбия, Косово, Молдова, която много напредна по пътя на към е, присъединяване към Европейския съюз. Така че да не създаваме нови бариери означава да имаме една ясна, прозрачна политика, добре балансирана спрямо Русия, спрямо Китай, в която да защитаваме европейските интереси. Европа без бариери, значи и липса на бариери за малцинствата и имаме малцинства в Европа, които дори понякога нямат гражданство на дадена държава членка. Значи, това, това означава създаване и провеждане на нова политика, в която да няма, а, двойни, да, да няма двойни мерки и да няма а, двойни стандарти. За да европейските страни трябва да могат да, да провеждат референдуми, за да решат своето бъдеще. Господин Давилие. Искам от групата на зависимост и демокрация с дълбоко уважение да приветствам чешкото председателство. Да я поздравя, изразявайки нашето уважение към нея и към чешкия народ, който е преминал през много тежки изпитания и който много по-добре от мнозина от нас може да разбере каква е цената и смисъла на думата свобода да ги поздравя също с надеждата, че вие, господин Тополанек, господин Вацлав Клаус също представлявате голяма надежда за вас, да се вслушвате в гласа на народите, да четете референдума върху Лисабонския договор в цяла Европа, да върнете на хората и на народите тяхната свобода, за да ги освободите от брюкселската бюрокрация, която ги задушава. Ние днес в Европа все, сме все по-многобройни дисиденти спрямо Брюксел. Благодаря господин Ван Хеке. Dank u voorzitter. Благодаря ви, госпожо председател. Имам само една минута. За това ще поставя само един въпрос към чешкото председателство. Как може да ни помогнете да подкрепим демокрацията? В страните, в които хората са имали възможност да решават във Франция, в Холандия, в Ирландия, Лисабонският договор – беше отхвърлен, направо хвърлен на буклука. Искам да помоля чешкото председателство да помни за това. Обикновено председателството взема страната на високопоставените европейски бюрократи, но искам да ви помоля да не го правите. Искаме да видим какво ще се случи. Еврократите просто натрапват своята воля. И точно тук имаме нужда от Чехия. Чехия се отърси наскоро от една диктатура. И ние искаме да използваме вашия опит и да ви помолим да ни помогнете да вървим по пътя на демокрацията и свободата. Благодаря, господин е, Кирхоп. Госпожо председател, господин председател на съвета, господин председател на комисията, приветствам ви и знам, че Европа е в добри ръце през следващите 6 месеца. Това е исторически момент за Чехия и това е моментът, в който вие ще приложите вашите политически умения. Приветствам целите на, чех, на чешкото председателство и заразено в принципа на трите е. Ние виждаме колко сериозно работите. Вие посетихте и Москва, и Киев, и направихте много, за да се възстановят доставките на природен газ. Направихте много в вашите контакти с Украина и Русия, но трябва да направите така, че руското правителство да разбере, че то не може да изнудва Европа. Също така Оценявам високо вашата дейност за прекратяване на конфликта в Близкия изток и възстановяване на прекратяването на огъня между Израел и Палестина. Приветствам също така разумния ви подход към економиката и приветствам вашия подход да не се налага прекалено стрикна регулация нито на европейско, нито на национално ниво. Приветствам вашия подход към протекционизма. Ние трябва да гарантираме това, че всички нормативни промени са съразмерни и разумни. Освен това, очакваме след една седмица новия президент на САЩ да встъпи в длъжност. Разчитам на вас да установите добри отношения с господин Обама. Знам, че споделяте моите възгледи, че бъдещето на трансатлантическите ни контакти са гаранция за нашата сигурност и процъфтяване. Бих искала да спомена думите на Чърчил. Никога не трепвайте, никога не се отказвайте и никога не се отчаивайте. Благодаря ви, господин Къркъп. Господин Вигенин, за две минути. Госпожо председател, господин Барозо, скъпи колеги. Чешкото председателство наистина започва в много трудни условия. Економическата криза, е, конфликта между Палестина и Израел и е, проблемите с доставките на газ. Плюс това и, и внимание, и в края на вашето а, председателство ще бъдат избрани 532 нови е, европейски депутати. Мисля, че ратификацията на, е, до, на Лисабонския договор и неговото прилагане трябва да бъде едно от нашите отнов, основни приоритети. Всяка всяка криза обаче е и възможност. Използвайте тази възможност. А, действайте по един начин, който вдъхва доверие в Близкия изток. Направете всичко възможно, за да започнат доставките на газ и да може економическата Економ... европейската економика да тръгне отново по пътя на развитие. Това ще докаже, че е, Европа ще бъде не само е, ще следва другите страни, Европа ще поема отново своята роля на лидер. Това няма да бъде възможност обаче, ако няма единство в нашите страни и във вашата страна. Различните, разногласните послания, които идват от различните институции, всяват смут. Словения е един пример, който трябва да следваме. Трябва да забравите за 6 месеца вашите политически проблеми, а да водите диалог. И това трябва да го научите от френското председателство. Трябва също така да вземете всички мерки за борба с дискриминацията, антисемитизма и ксенофобията в Европа. Аз, иск, аз ви приканвам тези проблеми да бъдат записани във вашия дневен ред и ви пожелавам много успех. Благодаря ви, господин Виген. Ленин. Сега давам думата на госпожа Валеан за минута и половина и много ви моля да спазите Бих искала да благодаря на председателя на съвета за това, че ни запозна с програмата на председателство. Вие се спряхте на някои проблеми, които са важни за мен. Първо, вашето мото Европа без бариери трябва да бъде особено вярно за гражданите на Европейския съюз, които имат право да се движат и да се установяват свободно в Европейския съюз. За съжаление, мисля, че вашето мото е застрашено от националните власти. Наскоро комисията публикува своя доклад за изпълнението на е директивата, свързана с този въпрос. За това ви моля да обърнете повече внимание на този въпрос, отколкото в момента се посочва във вашата програма. Освен това, има други сериозни предизвикателства за вашето председателство. Продължаващата глобална финансова криза, също така имате сериозна законодателна програма. Затова съм убедена, че ще имате на разположение всички необходими средства, за да може да финализирате дейността по важни законодателни документи преди изтичането на сегашния мандат на парламента и комисията. Освен това, важен въпрос е проекторегламента за роуминга и СМС-ите с използване на роуминг. Благодаря ви, господин председател. Ви пожелавам успех. Благодаря ви, госпожа Бургезио. За една минута заповядайте. С цялото ми уважение към чешкото председателство, е, мисля, че виждаме, че трябва да се заемем с сериозни проблеми, например с трафика на хора в Средиземноморския регион. Вътрешните министри на средиземноморските страни се срещнаха и мисля си, че всички сме наясно с, с сложната ситуация в Средиземноморския регион. Това се отнася и до трафика на наркотици трябва да бъдат прияти конкретни законодателни документи и да бъдат е, също така предприяти конкретни мерки от е, Министерствата на вътрешните работи на средиземноморските страни. Трябва да се укрепи ролята на Фронтекс. Европа може да постигне успех само ако имаме съгласуван подход и финансиране за страни като моята, които приемат иммигранти. Отидете в Лампедуза, за да се убедите колко сериозна е ситуацията. Мятам, че е позорно това, че проблемът не се решава. Отидете в Лампедуза и вижте какво става там. Това е прекрасен остров, но за съжаление нещата се влушават. Господин Хорачък. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Барозо, господин министр-председателя Тополанек И аз не сме удовлетворени, че, че, че Чехия пое председателството на Европейския съюз а, за следващата половин година. А, Чехословакия и Централна Европа може да живеем в мир, да изграждаме и да укрепваме демокрацията. Сегашната политическа, економическа и екологическа обстановка е голямо предизвикателство, за което и да е председателство на Европейския съюз. Но нашето председателство ще се справи с, с а, предизвикателствата. Пожелаваме всичко. Господин Адамо, минута и половина. Уважаеми господин председател, някои от приоритетите на сегашното председателство бяха споменати тази сутрин, но за да може да имаме общи действия, би трябвало да защитим сигурността си заедно с НАТО и другите организации извън НАТО. Въпросът се поставя. Кой казва, че трябва да направим това, ако има заплаха за Европейския съюз, би трябвало да бъдем обединени. Има а, криза в Близкия изток, но Европейския съюз нищо не прави. Ние не искаме да имаме много регламентиране, искаме ситуацията да стане по-гъвкава. Това ли са заключенията, които ние като Европейския съюз извличаме от кризата? Това ли ще направим на пазарите? Очевидно трябва да се вгледаме по-внимателно в политиките на Европейския съюз и да видим какво се случва с Евробарометър. Провеждат се масови дискусии демонстрации и това е знак, че хората искат справедливост и сигурност. Очевидно, всяка държава членка на Европейския съюз трябва да поеме ролята, която и позволяват нейните граждани. Не би трябвало да има ограничения. Благодаря и вие сте си, се спазихте времето. Госпожа Синат, искам да пожелая всичко добро на председателството и на чешкия народ. Искам да благодаря на вашето правителство. Когато моя народ гласува да се отхвърли Лисабонския договор. Чешкото правителство каза, че уважава нашия вод, нашия вод. И това уважение беше много добре дошло за нас. Уважението е нещо много важно в Европа. Имаме много кризи. Вие представихте една програма, която включва тези проблеми, включва уважение за всички държави. Аз съм впечатлена от уважението, което вашия народ и вашия народ, ако имаше възможност, ще също така да, от, се, о, да отхвърли Лисабонския договор. Господин Насауър, две минути. Боже председател, дами и господа. А господин Тополанек, може би вие не очаквахте а, такъв топъл прием в Европейският парламент. Но чешкото председателство е само по себе си събитие. Тук има един исторически елемент. А, има две събития, които си спомням. Първо, обединението на Германия и второ, обединението на Европа. След две кървави а, е, световни войни през миналия век. Чешкото председателство на тук, представено в Европейският парламент, олицетворява промените, на които станахме свидетели през последните десетилетия, промени, а, е, до които, които ние приветстваме. Нашата е, политическа група приветства и подкрепя вашето председателство без всякакъв скептицизъм, без всякакви резерви. Вие говорихте а, за а, Карл IV, Карл IV, който основа първите университети, а, първите трансевропейски транспортни мрежи. Той изграждаше Европа а, така, както се опитва да го направи а, нашия договор. Понякога от вашата страна прозвучават е, евроскептични гласове. Но в е НП ние сме дълбоко убедени европейци, но макар и дълбоко убедени, ние можем да бъдем и критични, да виждаме грешките и да се опитаме да ги поправим. А именно това е смисълът на Лисабонския договор, поправенето на грешките. И за това очаквам, че вие ще положите всички необходими усилия, за да може договорът да влезе в сила и вашата страна да го ратифицира час по-скоро. господин Барон Креспо за минута и половина. Благодаря. Господин председател, господин председател на съвета, господин председател на комисията, дами и господа, искам да поздравя чешкото председателство със същото приятелско чувство, с което аз бях прият през 1991 година в Европейският парламент. Голямото поколение на чехи, които работеха тогава, се олицетворява от президента Васлав Хавел, така добре известен в цяла Европа. Имам два въпроса към чешкото председателство. Вие вземахте решение е, и аз се радвам, че вие говорите за правова Европа. Европа на правилата. Вие решихте, решили сте, че това е нещо, за което трябва постигането на цел, за което постигане трябва да работим заедно. Е, вие разбирате, че газовата криза е политическа по същество. Не разбирам, след като Чешката република е толкова горда а, със своя суверенитет и със своята независимост, защо а, поставя някои неща на второ място? Говорихте за еврото. Вчера беше 10-та годишна, отпразнувахме 10-та годишна на еврото. Какво ще направите, за да защитите еврото по време на вашето председателство? Добър ден, господин Тополанек, господин Баросо, госпожо председател. Е, ние живеем в две кризи. Е, криза на климата и криза на е, финансите. Сега възниква и енергийна криза. Затова трябва да запазим, да продължим да бъдем много внимателни. Господин Тополанек е, е в Европейския парламент. Той трябва да се занимае с Европейския парламент, за да ни помогне да решим тези кризи, да помогне гражданите за създаване на е, заетост, за създаване на малки и средни предприятия и за решаване на финансовата криза. Всяка финансова криза предполага промен промени, търсене на нови технологии, е, биогорива, слънце, нови енергоисточници, И съобщо цяла поредица от нови технологии, които трябва да се разработват, е, за да се справим с предизвикателствата на климата, но също така и създадем Европейски съюз с работни места. Европейския съюз трябва да бъде проклиматичен, да се стабилизира енергетиката спрямо Русия. Енергийният пакт е много важен и затова трябва изцяло европейска политика в областта на енергетиката. Европейския съюз трябва да говори с един глас по този въпрос. В противен случай е, гражданите, които мръзнат в апартаментите си, няма да ни го простят ние трябва да, да, да, да се подкрепяме взаимно. Аз поздравлявам чешкото председателство, което ще бъде последвано от шведското. Благодаря ви. Господин председател, господин председател на съвета, скъпи колеги, Поздравявам тежкото председателство за това, че осъжда без, а, престъпленията на нацизма и комунизма. За съжаление, а, престъпленията на комунизма са един а, грозен белег, е, една рана на тялото на Европа. Европа все още няма самоуважение, когато е изправена пред патологичната идеология на Русия. За съжаление, нацистските престъпления са осъдени като престъпления срещу човечеството, но се оправдават съветските престъпления. Трябва да признаем, че Европа е разделена на изток и на запад и а, а, Прекъсва се доставката на газ за Украина, рус, руски танкове отиват в Грузия и аз призовам чешкото председателство да се окаже на висотата на прашката декларация. Сариуш Валски, две минути. Господин председател на съвета, това е първото председателство на бивша държава от съветския блок. Стискаме ви палци като а, първо такова председателство. Вие започнахте вашето председателство в, в гореща политическа информация и а, много студена зима. Аз искам да ви поздравя, господин премьер Томо Тополанек, за вашата бърза реакция по кризата с газа. Две от трите основни предизвикателства на чешкото председателство, енергетиката, източното партньорство се нуждаят от газ. И това е кръстопът на вашето председателство и на вашите приоритети. Трябва да намерите едно спешно, солидарно решение в момента. Трябва да направите така, че да се възстановят доставките на а, газ за 18 държави членки и техните промишлености. Необходима е всеобхватна и решима стратегия. Приветствам също така вашия приоритет, а именно източното партньорство, което ще зададе добрата рамка за сътрудничество с партньорите, които са близко до нашите граници. Европейския парламент ще допринесе чрез създаването на Интерпарламентарна асамблея, която ние наричаме Евронест. Уверен съм, че чешкото председателство, което е изправено пред такива предизвикателства и управление на кризи, ще отговори на нашите очаквания и след 6 месеца ще имаме по-малко бариери. И, а, е, и вашия лозунг е нещо, което ние много харесваме и ви благодарим. Благодаря, господин Лейнен, минута и половина. Господин председател на Европейския Европейския съвет. Госпожо председател, Европа без граници и без бариери е чудесен девиз, защото това изразява желанието на Европейския съюз е, да сплотява хората. Надявам се бариерите е, да отпаднат и в съзнанието на хората. Е, те са политически и идеологически. Има хора, които все още изпитват резерви към Европейския съюз и това блокира развитието на този съюз, както е предвидено по Лисабон. Лисабонския договор. Трябва да се свърши много работа във вашата страна. Този договор трябва да бъде прият. Как може да се развива енергийна политика без основата, която е предвидена в Лисабонския договор? Това се отнася и за много други политики и е абсолютно недопустимо ратифицирането на този договор да се свързва с други политически проблеми. Това е недопустимо, защото става въпрос за общ проблем, а не е, за проблем, който противопоставя партията на власт на партията в опозиция във вашата страна. Европа е, е общност на ценностите и мисля, че във вашата страна а, е, има дефицит. Искам да използвам случая на доктор Ядка който във вашата страна от 14 години се бори с правосъдието и търси компенсация. Е, надявам се под вашето председателство този сложен случай да се разреши. Господин Вацлав Хавел вече прави е, главна стачка за това. Господин Саркози каза, че за 6 месеца ще промени Европейския съюз и че това го е променило лично него. Надявам се това да стане и с вас. Господин министър-председател, имам четири въпроса към вас. Ако се окаже, че Лисабонският договор не е по-добър от договорът от Ница, а защо го подписахте тогава, ако така мислите? Второ, бихте ли потвърдили, че Чешката република няма да бъде изкушена да последва ирландският пример. А, и а, да се опита да разгради а, Лисабонският пакет. Трето, Не виждате ли противоречие между това, че вие се изправяте тук пред нас а, и хвалите легитимността на този парламент, а същевременно отказвате да подкрепите договора, който толкова много увеличава правомощията на Европейският парламент. И четвърто, Може ли чешкото председателство наистина да има авторитет като председателство преди Чехската република да е ратифицирала договора. Благодаря. Господин Пек, една минута. Господин председател, господин министър председател тази едностранна криза, която засяга Европа и света, може да се окаже, макар и парадоксално да е това, вашият спасител. Ние обичаме да даваме уроци на другите, но тази криза всъщност е наша криза. Ние сме виновни за нея. И днес имаме нужда от малко струя свеж въздух. И аз очаквам това от вашето председателство. Искам да ви напомня нещо, което може да ви бъде полезно. През 1918 година емисарите на Хабсбургската е, империя се държаха арогантно в е, Чешката република, тогавашна Чехия, и бяха хвърлени от прозорците на замъка. Вие трябва да е, направите същото, като изхвърлите през прозореца всички нечестни е, съветници и се придържате към а, истината. Това ще бъде много по-добре, отколкото да слушате тези лъжци. За две минути а, господин Запала. Госпожо председател, както винаги в Европа, ние преживяваме исторически събития и чешкото председателство е част от тези събития. Проблемите, които се обсъждат в момента и на които се търсят решения от председателството, са много важни. Е, Лисабонския договор изисква ратифициране. Е, пътят вече е очертан. Сега трябва да се направят последни усилия, за да се постигне ратифицирането на този договор. Световната економическа криза все още не е разгърнала всички свои последици, е, които сигурно ще се проявят през 2009 година и затова трябва да се върви по пътя очертан от френското председателство за да може италианското председателство да се справи с изискванията на Европейския съюз. Европа е изправена и пред голям проблем с енергийните доставки. Това е много сериозно, решението е много сложно. Мисля, че решението няма да бъде далеч, че сме близо до решение но трябва да се търси по-голяма независимост на нашите страни и най-вече в моята. От друга страна, е, положението в ивицата Газа не може да се приеме, не трябва е, да се третират хората като терористи, не трябва да се атакува и израелския народ и не може гражданското население да бъде жертва на абсурдна война. Имиграцията трябва също да се разглежда на ниво Европейски съюз. Трябва да се обърне специално внимание на страни като Италия и Малта, които се сблъскват с огромни проблеми. Е, проблемите на Кипър е, също трябва да бъдат решени. Трябва да се реши един път за винаги проблема между Гърция и Турция, Европа и Турция и да продължат преговорите е, за присъединяването на Турция към Европейския съюз. Е, господин министър-председател, е, е, пожелавам ви приятна работа. Искам да ви кажа, че ние не сме свикнали с някои реплики, каквито чухме. Господин Планян, една минута. Господин председател, аз открих е, у чешките историци причината, поради която не сте ратифицирали Лисабонския договор. Защото те говорят е, за магията на цифрата 8 като 2008. Е, и те казват, че това са важни дати за чешката, за Чехия. 18-та година е създадена Чехия, 68-та година прашката пролет. 38 година Франция и Великобритания ви изоставят. 48 година ви изправят, ви пращат от другата страна с а, държавен преврат. 68 година влизат руските танкове. 2008 година ви разбирам. И е, мисля, че а, е, ако ратифицирате е, Лисабонския договор от 2008 година, ще, ще да стане подозрително. Още повече, че в някои уста чухме съпоставка между ограничения суверенитет при Брежнев и Лисабонския договор. Другарят Баросо, който е тук, въпреки своите недостатъци, все пак не е Брежнев. И въпреки миналото си, пак не е Брежнев. Ние сме в изграждане е, на съюз при споделен суверенитет и е, при свободно съгласие. Лисабонският договор е етап в тази история, затова ви умолявам 2008 година изтече, ратифицирайте Лисабонския договор 2009. Τώρα лого ехи и кирия Старкевич юте. Господин Старкевич, има думата госпожа Старкевич. Благодаря, госпожо председател. Чешката република поема председателството в реформи в Европейския съюз и един Европейски съюз, който е решен дали да бъде повече социално ориентиран или либерален. Понякога се говори за стара Европа, нова Европа Чешката република ще намери компромис. Тези две понятия не са толкова различни. Всичко се дължи на глобализацията и мултикултурните параметри. Той се определя и от поведенчески фактори. Държавите от бившия съветски блок знаят, че създаването на пазарни институции не определя успешното функциониране на пазара. Проблемите и процесите трябва да се разберат от хората и да се приспособят към техните желания и потребности. Разликата между моделите трябва да бъде подчертана, в една дългосрочна политическа перспектива пазарната економика, която отчита екологичните и политическите фактори, ще даде възможност да се овладее властта а, а, проблемите водят до нестабилност. Благодаря. Господин Камре, една минута. Добре, тогава господин Брок. Госпож, господин, госпожо председател, господин председател на съвета, дами и господа, на свой ред искам да поздравя чешкото председателство, защото това е първото председателство от е, бивш член на Варшавския договор е, е, както каза господин Насауер, това председателство има символична стойност. Смятам, че по въпроса за преговорите с доставките на газ по въпроса за дейностите на Швейценберг в Близкия изток показват, че чешкото председателство е подготвено за да върши работата, която я очаква. Ето защо бих искал да наблегна върху стратегическо понятие, свързано с доставките на енергийни източници. Това е важно, защото е, с този пример можем да докажем, че има много области, където една страна сама не би могла да защитава интересите на своите граждани. Е, правомощията в областта на енергетиката и на енергийната сигурност е, ни се предоставят като Европейски съюз по силата на Лисабонския договор. Това, което правим в момента е координация, но не е задължително няма задължителна правна сила. Ще можем да се справим с много предизвикателства, когато ще можем да действаме по силата на Лисабонския договор, когато Европейския парламент ще има много по-големи демократични права, а ще се съсилят и правата на националните парламенти. Ето защо е, предполагам, че не съм ви разбрал добре, когато ви чух да казвате, е, че договорът от Ница е по-добър от Лисабонския договор. Надявам се, че не съм ви разбрал правилно и трябва да поправите това, което смятам, че съм разбрал. Ние трябва заедно да докажем, е, че общите предизвикателства могат да бъдат да се справим заедно. Тя за минута и половина. Господин председател на съвета, вие говорихте за Европа с правила. Много говорихте за правила. Но едно от правилата на демокрацията, това е зачитането на поетите ангажименти. Вие се ангажирахте да ратифицирате Лисабонския договор преди края на 2008 година. Това не стана. Ваша е вината. И за това ви питам, кога Чешката република ще ратифицира Лисабонския договор? Също така говорихте за доверието. Чешкото правителство и включително вашият президент имат пълно право да действат както намерят за добре. Но не трябва да забравяте, че принадлежите към Европейският съюз и че те говорят от името на 400 милиона европейски граждани и 27 страни членки. Не може да игнорирате факта, че 25 страни вече ратифицираха Лисабонския договор и че Ирландия ще проведе втори референдум по този въпрос. Допитванията до общественото мнение в Ирландия показва, че отговор вероятно ще бъде да в сегашната международна, трудна международна обстановка, Ирландия цени участието си в Европейският е, съюз, Европейския съюз, който я е, е, опази от още по-лоши последици от международната криза. Кога Чехската република ще ратифицира Лисабонския договор? И то в един момент, както Мартин Шулц каза, когато сме изправени пред невероятни невиждани предизвикателства, Европа трябва да говори с един глас и това може да стане само въз основа на Лисабонския договор. Господин председател, дами и господа, говорихте за източно партньорство. Това партньорство е нещо, което бе измислено наскоро в Европейския съюз то не съществуваше в Европа такава каквато я виждаха нейните отци основатели. Европа от годините след края на Втората световна война. Това беше Европа, която даде право на държавите в Източна Европа да бъдат приети. И, и то не защото им предложи Възможност за партньорство, възможност за членство, възможност да бъдат с нас. Френското председателство преди вас много ясно а, говореше по този въпрос, когато ставаше дума за бариерите, когато ставаше дума да затръшкаме вратата в лицето на Турция преди всичко. И за това, че Европейският съюз иска да затвори своите граници. В резултат на това, докато през последните десетилетия има някои от тези наши страни, наши съседи, имаха надежди, сега виждаме напрежение в Кавказския регион, в Магреб, в Бал... на Балканите. Не това трябва да правим. Ние трябва да бъдем обединени, европейски щати, отворени за всички и да не объркваме въпросите за партньорството с въпросите за членството. Е, трябва да дадем достатъчно права на гражданите на Европа и на онези извън нейните граници. Господин министър-председател, Позволете ми първо да ви поздравя за способността, която показа вашето правителство по много въпроси и да ви кажа, че за много от, на... много от нас ние смятаме, че Прага е на изток от Стокхолм поради наследството на политическата география през последното столетие. Това не е правилно и вашето, предизвикат... вашето председателство ще върне Чехия в нашите сърца и в Европа и в нашето бъдеще. Надявам се, че имате добри основи за чешкото председателство по въпросите на климатичните промени, конкурентоспособността, защото там е много важно да се решават проблемите открито, без протекционизъм и с динамиката на една отворена економика. А по енергийните въпроси, вижте и играете ключова роля. Очевидно е, че вие сте добре поставени и а, сегашния период подчертава необходимостта от промяна. И мисля, че може да се каже, че солидарността, енергийната сигурност означава, че ние трябва да реформираме и да задълбочим европейския вътрешен енергиен пазар. Без това ще бъдем изложени на различни заплахи, които се опитват да ни разделят и раздробят. Една цел е да се гарантира да няма никой, който да контролира производството и доставките на газа и електричеството и, тях, и неговото разпространение. Ако това може да бъде постигнато в вашето председателство, това ще бъде стратегическа стъпка напред и ние ще можем да ви поздравим след 6 месеца. Благодаря господин Бергер, госпожа Бергер за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин председател на съвета. И аз и няколко колеги сме се борили за чешкото председателство на чешко, членството на Чехия в Европейски съюз още преди 2004 година и сега съм много щастлива, че вие поехте председателството на Европейския съюз като австрийски евродепутат, позволете ми а, да кажа, че защищаването на чешкото членство в Европейския съюз не винаги би е било популярна позиция в Австрия. Не искаме да окажем подкрепа на чешкото председателство, не искаме да. Ам, даваме повече тежест на трудностите, пред които сте изправени. Чухме изказвания за конфликта в Газа и за економическата ситуация в Европа. Също така, а, задействането отново на словашката атомна електрония електроцентрала ще бъде един проблем. Яши Груша, един известен писател, е, е четиво, което бих препоръчал на всички евродепутати. Той е много забавен. Той казва, че няма инструкции за Европа. Но да би имало инструкции, тогава председателството би трябвало да търси подкрепа от националните парламенти и от Европейския парламент. Благодаря, господин Харас. Две минути. Искам да ви помоля обаче, колеги, всички да зачитате регламент, иначе ще изключвам микрофона. Господин председател, е, мисля, че чешкото председателство носи специална отговорност. Председателството вече започна, излагането на програмата вече събужда реакции. Е, вие сте отговорен за целия Европейски съюз и мисля, е, че сте отлично подготвени. В програмата са посочени правилните приоритети, но е, едва по-късно ще е, преценим с каква воля сте преследвали тези цели и какви успехи сте постигнали. Председателят на комисията, господин Баросо, каза, че през тези 6 месеца Европейски съюз ще бъде е, на изпитание. Е, чешкото правителство и чешкото председателство ще бъдат на изпитание за европейската политика. И е, това изпитание ще бъде е, успешно, е, само ако работим възможно най-добре. Много ви моля, не разигравайте вътрешна политика е, срещу европейска политика и не натоварвайте е, съвета с, с е, вътрешно-политически въпроси. Вижте какви са проблемите. Е, е, е, руския газ, газ, финансовата криза и така нататък. Кажете на вашите съграждани, че можете да изпълнявате по-добре функциите си с помощта на европейските институции, възоснова на Лисабонския договор. Ние сме общност на правила и на ценности. Тези, които не спазват правилата и не спазват обещанията си, е, не действат солидарно. Общ общността на правилата, на ценностите и на политиката ни обединява въпреки разликите. Не се крийте зад страната си, направете крачка напред, ратифицирайте е, Лисабонския договор преди изборите 2009 година преди Деня на Европа през 2009 година. И по това ще ви съдим, а не по е, изказването на вашия президент в Чехия. δεν φαίνεται στη νέα σφαγή ως τίτλη. Ο κύριος Ζιελένιτς για δύο λεπτά. Комисар не е тук, господин Зелен, Еленек за а, две минути. благодаря, госпожо председател, аз не ви чух. Е, интересно беше, че е, чешкият министр казва, че опозицията се опитва да торпилира френското председателство, защото е, чешкият президент си върши много добре работата. Е, отбелязах, че беше казано от страна на председателството, че те правят е, е, всичко възможно, за да помогнат на Европейския съюз, включително за приемането на Харватия. Ако е така, защо не ратифицират Лисабонския договор, като изпълнят задълженията си? Честно казано, това не е особено добро начало. Те казаха, че пакетът за мерки срещу затоплянето на климата е една глупав лукс, а, имаме така наречените а, а, а, а, така наречените а, а, въпроси на изкуството, което обиди всички, обиди преди всичко българите. А, и а, това, което виждам до сега, показва, че колкото по-бързо имаме постоянен председател на съвета, толкова по-добре. Защото това ще бъде единствено непротиворечиви, последователно европейски е, действия могат да помогнат за европейско възстановяване и моля ви, нека да поздравявам председателят Барозо. Е, беше прекъсната е, ораторът от председателя. Моля, придържайте се към регламента за времето. Господин Ялинеч. Госпожо председател, мисля, че ще бъде голяма грешка, ако а, не продължим нататък, без да решим хроничните проблеми, от които страда а, Съюза. А, разбира се, не трябва да забравяме а, а, руските амбиции. А, те се, руснаците се опитват да привържат Украина към себе си колкото може по-тясно. вероятно, вероятно Русия ще продължи да се опитва да направи Украина зависима от себе си. Приоритетите на чешкото председателство включват укрепване на партньорството на изток. На първо място това трябва да помогне на Украина да се споразумее за пазарни цени на петрола. Трябва също така да се окаже натиск върху Киев – за да се е, разградят економическите структури, подобни на ОПЕК, които пречат на, е, на прогреса в това направление. Само с е, активно сътрудничество можем да накараме Украина да пожертва краткосрочните си много пъти лични интереси за сметка на а, върховенството на закона. Без това Европейския съюз няма да може да се противопостави на все по твърдата руска политика. Необходимо е засилено сътрудничество между Европейския и Украина веднага след разрешаването на газовата криза. Ако чешкото председателство не окаже натиск върху Украина, това няма да стане. Господин Роси, а, а, господин, господин Дероса, минута и половина. Мисля, че всички тук желаят всичко най-добро на чешкото председателство, но се удивлявам а, от а, вашите ужасни коментари, че Лисабон е по-лош от Ница. А, това фактически е предателство спрямо нашето доверие. Трябва сериозно да си помислите да оттеглите тези думи. Ние имаме нужда от ефективен, демократичен, обединен а, Европейски съюз, а, с Лисабонски договор, за да може да се справяме с енергийната сигурност, климата, финансовата криза и войните в много части на света. Като председател, вашата цел е да ни водите възоснова на нашите общи ценности за създаване на социална пазарна економика, многостранен подход, равенство между мъжете и жените и включително на правата на и мъжете и жените господин председател. Вашите консервативни, трябва да изоставите вашите консервативни неолиберални убеждения за 6 месеца. Ирландия вероятно ще проведе референдум върху Лисабонския договор. Аз ще работя, за да има положителен резултат от този референдум. Вашите забележки днес затрудняват моята задача. Ако референдумът отново не успее, повечето европейци няма да ви благодарят. Господин Буцек за две минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми председател, господин председател на съвета и на комисията. Искам да поздравя господин Тополанек за това, че поема председателството на Европейския съюз. Искам да ви поздравя за трудните, но успешни първи две седмици на вашето председателство. Разбирам това, което казвате за националната идентичност е, Идентичностите се изграждаха много по различен начин а, между изтока и запада. Нека да ви кажа това, което е най-важно за вашите, за вашите 6 месеца. Енергийния пакет. В него се очертава един общ европе, а, енергиен пазар регулатори, трансгранични връзки, съвместни инвестиции и интегриране, което всъщност означава солидарност. Солидарност във връзка с енергийните доставки. Енергийният пакет също така означава и либерализиране – справедлив и регулиран достъп до мрежата, гаранция за конкурентоспособен пазар, което означава по-малко щети на, държа, на околната среда, по-малко разходи за потребителите, което да ни помогне да се справим с економическата криза. И на последно място, но най по значение, този енергиен пакет означава също това, да, също така да се работи и с държави извън Европейски съюз, които са доставчици или които са транзитни държави. Източното измерение също ще ще влезне в картината на енергийния пакет. Енергийната економика и източно измерение са сред вашите приоритети. И мисля, че енергийния пакет ще бъде полезен в контекста на тези три приоритета. Беше прекъснат. Госпожо председател, на свой ред поздравлявам чешкото председателство. По време на това председателство ще страдаме от безработица, нисък економически растеж и тежка економическа криза. Миналата седмица четох финансов, е, Financial Times. Президента Клаус е казал, е, че трябва е, нашите амбиции в областта на климата е, да бъдат занижени, както и амбициите в областта на социалната политика. Това е лошо, това е неправилно. Ако Европейския съюз иска да влезе в конкуренция с останалите, ние трябва да заложим на околната среда, на модерна инфраструктура, за да имаме устойчиво развиващи се общества. Е, политиката на климата ще ни спаси и така ще се върнем към економическия растеж. А сега в областта на социалната политика, справедливо условия на труд, равноправно отношение към мъжете и жените. Това няма да намали растежа, так му обратното това ще гарантира устойчивост е, на нашите общества. Това трябва да правим. Прочетох ви програмата за е, политиката в областта на семействата. Какво пишете там? Равенство и справедливо отношение и общи отговорности между мъжете и жените. Това е важното. Господин Андерсен. Госпожа Желева, две минути. Като член на Европейския парламент от България, аз приветствам чешкото председателство за това, че поставя енергетиката и енергийната сигурност сред своите ключови приоритети през последните дни голяма част от европейските страни членки се оказаха заложници на спора между украйна и русия. само в българя над сто и шестдесет хиляди домакинства останаха без отопление. за съжаление българското правителство не бе в състояние да помогне на своите граждани по време на тази криза. българя се оказа единствената държава в съюза без алтернативни източници доставчици и запаси на газ. ние трябва да се поучим от този случай. уважаеми колеги аз мисля че говоря от името на целия парламент когато казвам че не можем да позволим европейските граждани да плащат цената на политически игри на държави използващи енергийните си ресурси като политически инструменти. затова вярвам че ние се нуждаем от устойчиви решения в енергийната област нуждаем се от обща европейска енергийна политика. важен елемент от нея е подобряването на енергийната инфраструктура когато говорим за европейска енергийна солидарност това ще рече общи енергийни проекти на европейския съюз и избягване на сегашната практика на двустранно договаряне. иска ми се също така да вярвам че не след дълго в европа ще е възможно да се изграждат общоевропейски ядрени енергийни мощности като съвместни проекти на държави членки. в този контекст приветствам чешкото председателство че поставя като друг ключов приоритет и разширяването на аспектите на сътрудничество със страните от южен кавказ украйна и балканите. само интегриран подход който отчита интересите и произтичащите от тях възможности както за страните членки така и за държавите от споменатите региони може да бъде гаранция за преодоляването и предотвратяването на кризи като газовата която току що изживяхме. ние трябва да действаме веднага и да направим това което е най добро за европейския съюз. нуждата от конкретни действия посока обща европейска енергийна политика сега е по голяма от всякога. пожелавам успех на чешкото председателство! Благодаря. Една минута за господин Левай. Благодаря. Благодаря. Ние очакваме. Ние очакваме а, чешкото председателство и следим внимателно неговите а, лозунги и приоритети. Същевременно с това искам да кажа, че трябва да се постави един друг акцент, именно европейските граждани и проблемите, които влияят на е, ежедневния живот на нашите граждани. Трябва да, да засилим солидарността, равните възможности, трябва да подобрим политиката по отношение на малцинствата. И искам да кажа, че когато говорим за гражданите в Европа, трябва да ги ангажираме повече, защото липсата на ефективна комуникация означава, че гражданите губят доверие в Европейския съюз и неговите институции. Трябва да разгледаме ролята на образованието в този контекст. Госпожа Ройтова. Госпожа Ройтова за две минути. Колеги, чешкото председателство а, идва по време на енергийната криза и конфликтът в а, Газа. А, а, а, по много ефективен начин чешкото председателство подходи към решаването на тези кризи, тези неочаквани кризи. Но бяха ли неочаквани тези кризи? Чешкото председателство се подготви за решаването на тези проблеми още миналата година, когато френското председателство не успя да ги реши. Не трябва да забравяме и ролята на Китай, който като че ли забравя значението на лоялната конкуренция и честната търговия. Например, нашата обувна промишленост, после само детските обувки, страдат поради конкуренцията на Китай. Все още а, очакваме Европа да а, ни даде а, гаранции за реципрочно, справедливо отношение спрямо Китай в търговската област. Господин председател, Приветствам вашата програма за Европа и ви поздравявам. Вие сте е, ръководител на политическа партия, чието министри гласуваха против е, влизането на Чехия в Европа през 2003 година. Надявам се, че вашите колеги ще преживеят е, съответната, ще преживеят съответната еволюция и по отношение на Лисабонския договор като го подкрепят. Желая ви всичко най-добро. Благодаря, госпожо председател. Господин министр-председател, знаем какво е положението с финансовата криза и е, чухме, че ратифицирането на Лисабонският е, договор е един от вашите главни приоритети, но младеща също трябва да бъде ваш приоритет. И тук програмата ви трябва да бъде е, по-активна. Не е достатъчно да се правят е, декларации и обещания. Младите хора се нуждаят от сигурност в условията на сегашната економическа криза. Те не се чувстват сигурни при нарастващата безработица. Те се боят, когато гледат какво става около тях. Това се подхранва от тях евроскептицизъм. Мисля, че именно младото поколение много съжалявам, но трябва да ви прекъсна, казва председателката. Господин Боуис за две минути. Няма микрофон, не е включен микрофона на говорещият. Господин Бовис, трябва да си включи микрофона. Ще започна отново, казва той. Благодаря. Вашата а, страна за мен е а, представена от две, а, две лица. А, Кавка и Ян Палах. И двамата показват жертвата на борбата. Следователно, вие разбирате много добре борбата, която се води в Гази. Вие разбирате болката на хората в Газа и в Израел. И се надявам, че ще включите всичките си усилия, за да спрете кланицата в този район. И ще помогнете на американския президент да реши климатичните проблеми и ще го доведете в Копенхаген по въпроса за последните законодателни предложения на този парламент и новите възможности за европейските граждани по повод на трансграничното здраве опазване. Аз подкреп подкрепях работата за подобряване на психиатричната помощ в Чехия. Това са проблеми не само на вашата страна, но и в Европа. Искам да привлека вниманието ви на нещо, което направихме през юни по психиатричното здраве. И вие трябва да включите това в дневния си ред, защото ние трябва да обърнем внимание на хората в нашата общност, които са уязвими и се нуждаят от помощ. И аз ви желая успех. Благодаря ви, господин Бойс. Господин Пиньор, една минута. А, Искам да ви напомня на нещо, което се случи преди 21 години среща на опозиционните движения на Чехословакия и Полша на чешко-полската граница. Чехия е първата от източноевропейските държави да вземе, да вземе председателството, да поеме председателството това е, е част от задачите на източна Европа да се създадат е, е, ценности в Европа, да се вдигне желязната завеса. Следователно, чешките интелектуалци са много важни. Имате няколко приоритети. Едното е ратификацията на Лисабонския договор и е, е, укрепването на външна политика в Европейския съюз. Много е важно да се изготви и стратегия за трансатлантическите отношения предвид нови американски президент. Искам да пожелая на президента Васлав Кавел бързо е, оздравяване. Благодаря, господин Брейдж. Чешкото председателство трябва да изрази готовността си да а, се а, изкаже по въпроса за прекратяването на преговорите с Харватия. Всяк всеки кандидат трябва да представи автентични документи. Ако тези документи не са автентични, трябва да им се покаже това. Харватия включи в своите документи една граница, която не е оспорвана и това не може да бъде автентичен документ, на който може да се вярва. Това е един двустранен спор между две страни, между две приятелски страни с отлично сътрудничество, но това е един спор, който би трябвало да бъде решен. Това е нещо, което исках да посоча не, не е прищявка на Словения на това посочване на недостоверността на документите. Просто това не е напомняне, че трябва да се представят документи, които да отговарят на стандартите на Европейския съюз. Какво е възможното решение? Има много предложения и аз съм уверен, че чешкото председателство ще потърси адекватна реакция. Едно възможно решение с кралство Харватия да представи правителствено решение, в което да се казва, че това са само временни граници и а, по този начин, малко по малко, ние може да се придвижим напред и да дадем възможност на Харватия да се присъедини към Европейския съюз, колкото е възможно по-бързо, което е в интерес на и Словения също. Искам да ви поздравя и да ви пожелая всичко най-добро за вашето председателство. Господин Фауб. Колеги, В а, чешките приказки обикновенно се говори за мъдър цар, а, който е мъдър, но не всичко разбира. Аз вярвам, а, че чешкото председателство ще изпълни а, обещанията си. Мисля, че членството в Европейският съюз помага на хората да израстват. Нека да стискаме палци, че и в този случай ще стане така. Във всеки случай, каквато идея е добра или лоша, това е моята страна. Господа Плестинска за две минути. Скъпи приятели, в началото искам да изразя задоволство от това, че Чешката република още в самото начало а, отхвърли всички съмнения, че новите страни членки могат да бъдат ефективни председатели на Европейския съюз. Чешката република показа, че може да действа ефективно и по отношение на конфликта в Газа, и по отношение на прекъсването на газовите доставки. Чешката република и България като че са засегнати много тежко от спирането на доставките на газ. Словакия е също много тежко засегната. Европа се нуждае от обща енергийна политика. Франция започна председателството си, като се опита да реши конфликта между Русия и Грузия Чешкото председателство пък трябва да разреши политическия конфликт между Русия и Украина. Трябва да се идентифицират всички области, в които ние зависим от Русия и трябва да помислим и за това къде Русия пък зависи от Европейския съюз. Нашите отношения с Русия са важни, а, но трябва бързо да се а, реши въпроса за разнообразяване на а, източниците на доставка на енергоисточници. Словакия е в едно по-специално положение. На нас ни предстои стратегическо решение за реактора в Ясловска Бохонице. Мисля, че има все още големи резерви за прилагане на принципа за свободното движение на хора, и да призовем чешкото председателство да работи за премахването на всички все още съществуващи бариери. Господин председател, искам да пожелая а, а, успех на чешкото председателство. Неговите приоритети са правилно подбрани. Не трябва да се забравят обаче и социалните аспекти. Разбирам, че вие сте за още по-тясна интеграция между страните членки и затова се надявам, че ще допренесете за ратифицирането на Лисабонския договор. Ако искате Европейският съюз да бъде сериозна сила в международната политика, той трябва да действа заедно. Прекъсва го, прекъсва го председателката. Имаме много искания за думата по процедурата на спонтанни изказвания, но имаме много малко време, затова ще дам думата само на петима за минути изказване. Господин Келен има думата. Уважаеми господин министър-председател, искам да изразя най-топла подкрепа за вашето председателство. Повишената конкурентоспособност е важно решение за разширяващата се криза. Подкрепям вашата идея за пълно развитие на източното партньорство. Ние разбираме сега колко е важно да се ангажират държави като Украина и Грусия в общността на право, вред и отговорност. Миналата година парламента предложи 23 август да бъде деня на борбата срещу комунизма, за да може, надявам се, че вие ще подкрепите това да се започне от следващата година да се чества този ден и че ще се осъдят престъпленията, извършени по време на тоталитарния режим госпожа Тикао. Една минута, наистина една минута. Благодаря, госпожа председател, господин комисар, госпо... Европейските граждани очакват европейските институции да ги защитят от кризата и да подобрят качеството на живота им план за економическото развитие на Европейския съюз, повишената енергийна ефективност са приоритети на европейските граждани. Искам да призова чешкото председателство председателство, да докажем на бъдещите европейски избори нашия ангажимент за да може да изгради именно една енергийна ефективност. Искам да ви уверя, че както Европейския съюз, така и Европейската парла... Европейска парламент и Европейската комисия ще ви подкрепят в изпълнението на вашите приоритети. Благодаря. Е, скъпи, ако обичате, да стойте спокойно. Господин Мацакис има думата. Господин министър-председател, след травматичното минало а, на а, съветски сателит. Сега а, вие се присъединявате към Съединените щати и това се отнася не само за газа а, а, и също така присъединяването ви към решението на НАТО за въвеждането на ракетни бази. Господин министър-председател, вашата държава е част от Европейски Европейския съюз, не от Съединените щати. Американските сателити нямат място в нашия съюз. Затова трябва да решите дали искате да бъдете в Европейския съюз или в Съединените Американски щати, защото не може да бъдете и на двете места. Благодаря, господин Мацаки. Моля за тишина. Господин Петровски има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин премьер, дами и господа. Чешкото председателство е, е първото председателство от много години насам, което не включва Конституцията, която сега е Лисабонски договор, като е един от приоритетите. Аз съм оптимист за вашето председателство, защото вие зачитате демокрацията и принципа на единството в Европейския съюз. Чешкото председателство показа, че ам, обръща внимание на важните неща, като сигурността на енергийните доставки. Но може би вече е извършена добра работа за решаването на кризата с природния газ между Украина и Русия. Вие показахте, че можете да бъдете ефективни, независимо от изключително отрицателните прокопи на някои от евродепутатите. Господин Тофанов е последния, който ще се изкаже господин Товано Стоянов. Господин Стоянов, имате думата. До мен достигна новината, че в Брюксел под патронажа на чешкото председателство е поставено нещо наречено произведение на изкуството, на което моята страна България е изобразена като туалетна. Това е страшно обидно и не отговаря на традициите на европейския съюз за партньорство и взаимно уважение и затова настояваме това пано да бъде незабавно премахнато от чешкото председателство и от този който въобще си е позволил да постави такава обида към една от държавите членки която не може да се понесе от нас. и ако то не бъде свалено незабавно това пано ние с моите колеги ще отидем и ще го свалим лично със собствените си ръце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 Искам да благодаря на всички, които говориха тук. Бяхте по-добронамерени, по-любезни, отколкото можех да се надявам. Като председател на Европейският съюз ще поддържам тесен контакт с Европейската комисия. Първите две седмици на нашата работа показаха, че са необходими ежедневни контакти не само с господин Барозо, но и с цялата комисия. Само по този начин нашите общи усилия могат да дадат резултат. Само по този начин може да сме сигурни, че вървим в една посока и решаваме конкретните проблеми, пред които сме изправени. Искам да благодаря на председателя на Европейската комисия, господин Барозо, за това тясно сътрудничество. Преди да дойда тук, си обещах да не разправям а, вицове. Но а, един виц казах, изглежда не е бил добре разбран. Ще се опитвам, а, като продължавам да го повтарям, може би в крайна сметка ще бъде разбран. Лисабонския договор е нещо като заклинание. А, той трябва да се види като средство, а не като цел. То е средство за постигане на по-добро функциониране на Европейския съюз. В никакъв случай обаче той не е всичко, тъй като всяка страна членка има свои инструменти, свои правила и може да ратифицира договора по свой начин. Аз в никакъв случай не мога да вървя срещу решения, които взимат двете камери на чешкия парламент. Не искам и да предварвам това, което ще реши ирландският народ. Ние не можем да налагаме договора на хора, които не го искат. Но ние се нуждаем от този договор, защото той ще направи функционирането на Европейския съюз по-гладко и безпроблемно. Мисля, че достатъчно се каза по този въпрос. Искам да спомена, което каза господин Полок. И искам да използвам един друг цитат от Чърчил, който мисля добре демонстрира а, мисълта ми. А, Чърчил е казал, никакви кризи повече не допускам, тъй като бележникът ми е пълен. Кризите, които преживяхме през първите две седмици, показват, че нашите приоритети са правилно очертани, че сме се добре подготвени за председателството на Съюза. Започнахме работа по, по решаване на проблемите още в средата на декември, по време на френското председателство. Ще се извиня на онези, на чието, на чието въпроси няма да мога да отговоря. Но искам да кажа, че общият подход към решаването на проблемите е това, което има значение. Въпросите и за наркотиците, и за трафикът на хора, и за децата, и за младеща, всичко това има своето значение и няма да бъде пропуснато. В този парламент се говори за балансът между нивото на сигурност и нивото а, на а, личната свобода. Ние също водим подобна дискусия. това ще бъде отразено и в законодателството, което съвета ще проеме по отношение на трафикът на хора. Обсъждахме и въпросът за Набуко. Не трябва да забравяме, че Набуко ще бъде допълнение. Той не може да замени а, сегашните пътища на доставки. Не може да бъде тяхна альтернатива. Моят чешки колега господин Зеленек ясно каза, че става дума за геополитически проблем. И ако не успеем да дадем възможност на Украина успешно да разреши вътрешните си проблеми, ако не успеем да повлияем върху поведението на участниците в газовият пазар, може да загубим Украина, което е от много голямо геополитическо значение. Какво значи тази криза? Дали краткосрочно повишаване на цените? Дали поставяне на по-голямо ударение върху северен поток? Или предотвратяване на а, тежненията на Украина да се присъедини към Запада. Всичко това трябва да се разглежда в контекста на общите проблеми и не може, не може да има краткосрочни и краткотрайни решения. Искам да отговоря на въпроса дали Европа трябва да бъде по-либерална или по-социалистическа. Ще се опитам пак да се пошегувам. Според мен Европа трябва да бъде либерална, консервативна. Към това според мен трябва да се стремим, но това е последната ми шега европейските економики и еврото. Споменах се и това. От 1 ноември тази година Чешката република ще обяви възможна дата за присъединяване към еврозоната. Чешката република вече е покрила повечето от мастрихските критерии. Наред с това трябва да поздравим нашите словашки колеги и партньори с това, че те приеха еврото. Когато става дума за растежа и стабилността, трябва да кажем, че растежът от него зависи изпълняването на повечето от целите, които сме си поставили. Когато говорим за правила и когато говорим за изпълняването на тези правила, трябва да настояваме за спазването на директивите за държавната помощ и за конкуренцията. Разбира се, правилата трябва да се спазват и в ясно време, и при буря. Сега нещо за Европа без, без граници, Европа без бариери. Това има най-малко три значения в економическата област, отстраняването на бариерите, значи премахване на пречките пред търговският обмен. Но тук има и едно интелектуално измерение и преодоляването, премахването на външните бариери – ликвидирането на всякакъв е, протекционизъм, създаването на обща економика, защото това е един от инструментите за преодоляване на економическата криза и прилагане на заключенията и препоръките, до които се стигна в Вашингтон. И да кажа нещо, което аз лично много държа. За жалост Васлав Хавел е сериозно болен, той е в болница но той е наистина личността, която олицетворява пред и след ноемврийската ориентация на Чехия. Той беше първият чех, който говори пред Европейският парламент и от името на всички ни му пожелавам скорочно оздравяване. за да отговоря конкретно на изказването на някои от деп... почитаемите депутати. Най-малко 6 случая има през последните 15 години. На страни, които а, са били председатели на Съюза, но председателството, имали са проблеми, но председателството им е било успешно. Имали са вътрешни политически кризи по време на своето председателство. Такъв беше случай по време на германското председателство. Герхард Шродер имаше големи проблеми. Ла Фонтен напусна, Ла Фонтен напусна партията му. Проблеми имаше по време на испанското председателство, когато Хозе Астар имаше много проблеми. Значи не трябва да се безпокоим, ако страната председател има своите вътрешни проблеми, както и има Чешката република. Те няма да повлияят върху чешкото председателство. Сега за ядрената енергетика. Тази дискусия не може да се води само на нивото на зелените и либералните сили. Ние искаме да се проведе ядрен форум в Братислава с участие на Европейската комисия, за да можем да обсъдим възможностите, рисковете и всичко, което като че ли вече стана табу и за което не се говори. Искаме да освободим този сектор от табутата. Това е целта на този форум. Защо президентът Фице е в Украина? Защото Словакия и България имат огромни проблеми. Те разчитат 100% на газови доставки, които идват през Украина. Словакия вече ограничава производството на хиляди от своите фабрики и заводи производството е в много тежко състояние. Аз ежедневно поддържам контакт с министър председател Фицел и подкрепям неговата мисия, макар и да се съмнявам, че тя ще доведе а, до решаване на проблема. А, трябва да се разговаря и с а, Украина, и с Газпром, и с а, Русия. Надявам се, че следващите ни стъпки ще бъдат много по-ефективни и че Европейската комисия и Чешкото председателство ще направят всичко възможно за преодоляване на съществуващите проблеми. Трябва да потърсим нови инструменти, които да ни позволят да решим тези проблеми. Много пъти технологиите на газопреносът се използват като извинение за затварянето на крамчето. Моята колега, господин Петра, много добре знае проблемите свързани с блокирането на определени ефективи в предприсъединителният процес. Бих искал да започнем преговори с министър-председателите, с президентите и се надявам, че лично аз ще успея да допренеса за решаването на граничните проблеми между Словения и Харватия. Бих искал да засегне много други проблеми, но не бих искал да злоупотребявам търпението ви. Ще ви дам възможност да продължите работата си. И накрая. Ценим а, това, че сме член, членове на една общност на държави, основана върху ценности, които са и нашите ценности. За нас е голяма чест да поемем председателството на тази общност на народите. През 1989 година не, бяхме, не бихме могли да мечтаем за това. Най-много ценим възможността да участваме в свободни дискусии, защото има широка гама от проблеми, които си струва да бъдат обсъдени. Именно възможността за свободен разговор, за свободен обмен на мнения ни дава възможност да продължим да ги решаваме. Масари казваше, демокрацията това е дискутиране. Искаме си да продължим по същият начин, като обсъждаме свободно проблемите, които стоят пред нас. С радост ще дойда пак при вас. Благодаря. Тишина, тишина, ако обичате. Сега... И сега искам да дам думата на председателя на Европейската комисия, господин Бароса, госпожо председател, господин председател на съвета, уважаеми евродепутати. Мисля, че това беше много интересна дискусия и аз съм насърчен от общото разбиране за предизвикателствата и общо заето от подкрепата, която беше изразена за чешкото председателство. Още веднъж искам да изразя желанието си да работя в тясно сътрудничество и добър дух с нашите чешки приятели, защото техният успех е успех и за Европа. Както някои от вас подчертаха, това е последното председателство преди изборите за Европейски парламент. Следователно е много важно през предстоящите месеци да покажем колко са важни нашите институции за просперитета и солидарността на нашите граждани. Важно е да се общува, да се комуникира. Това не се прави само от европейските институции, а и от държавите членки. Това трябва да се направи в истински дух на партньорство. Така че много от това, което ще се случи през следващите месеци, ще бъде важно за бъдещето на Европа, а оттам и за уважението, което хората ще имат към нашите институции в Европа. Искам да отговоря на някои въпроси, които са свързани с мен по въпроса за е енергията. Да, наистина необходимо е да се ревизира директивата за сигурността на газовите доставки. В комисара каза това още през ноември и ние работим за представянето на законодателни предложения пред съвета, колкото е възможно по-бързо. Да, необходима е повече солидарност и по-голям напредък по въпросите на енергийната сигурност. Това е много важно за енергично, за енергийния пред преглед, който направихме неотдавна. И бих желал да се възползвам от тази възможност да по- призова всички държави членки и европейски институции да работят по-активно чрез механизмите на европейската енергийна солидарност. Да, наистина трябва да ускорим инвестициите в енергийната инфраструктура, взаимната връзка, и а, е, именно затова е много важно а, е, тези 5 милиона от е, бюджета на комисията да бъдат използвани правилно. Това трябва да се, а, да се превърне в в практика. Наистина, економиката трябва да бъде съчетана с интелигентно а, зелено развитие. Нашите предложения а, са на лице за по-добро използване на структурните фондове. Необходимо е финансиране за енергийна ефективност и за а, обвързване на програмите, на национални стимули, което ще а, доведе до а, едно, е, е, синхронизация с европейските критерии. Трябва да поставим Европа отново на пътя на устойчивото развитие, да дадем равни възможности на нейните държави членки. Европа трябва да продължи да дава възможност и на мъжете, и на жените да участват в економическия живот а сега една дума за Лисабонския договор, който много за споменах Този договор ни е нужен повече от всякога. Той трябва да бъде ратифициран от всички държави. Да, наистина трябва да зачитаме всички национални ратифици... ратификационни процеси. Но когато една държава е подписала договора, тя е поела сериозен ангажимент да го а, да направи така, че той да влезе в сила. Много от вас говориха за чешкото председателство и за това колко е важно то. Мисля, че някои от вас казаха господин Насаур, господин Брок и някои други те казаха, че самия факт, че има чешко председателство е, е голямо събитие. За първи път бивша държава от Варшавския договор поема отговорността да председателства Европейския съвет. Когато се замисли човек какво голямо постижение е това сега, 20 години след падането на а, желязната завеса, а, Чехия да бъде начало на Европейския съюз, министър Тополанек, министър председател Тополанек, вице-премьер Вондра. Това наистина е едно огромно постижение. И нека да споделя нещо, което се случи миналата година заедно с, с, с а, португалския а, а, премьер. Аз бях на границите между Чехия, Польша и Германия и аз видях емоцията в очите на премиера Тополанек когато ние бяхме на тази граница, а сега в момента там може свободно да се движат европейци от всички тези държави. Това наистина е един страхотен момент, страхотно постижение. Ние трябва да се гордеем с това. Именно за това смятам, че е важно да защищаваме нашите ценности, за да може това председателство да бъде успешно. Някои от вас казаха, че е важен успеха на Чешката република, защото тя е малка държава. Съжалявам, Чехия не е малка държава, дори за мащабите на Европа. Всъщност, това е комплекс за малоценност да смятаме някои държавите ни членки като малки държави. Но позволете ми да ви кажа, че като е, както каза Полън Риспак, един от основателите на европейския а, процес, той каза, че в Европейски съюз вече няма малки и големи държави. държави. Всички те, може би, не са големи, а, а, всички те са големи, но може би някои от тях не са го забелязали. Когато погледнем останалата част от света, когато видим американската технологична и отбранителна мощ, когато видим огра, огромните географски всички измерения на Русия, демографските изменения на Китай и Индия. Кажете ми, коя е голямата държава? А, а, всички държави са велики с своето достоинство. За Европейската комисия всички държави са велики, но за да можем да бъдем големи, трябва да действаме съвместно, да използваме лостовете на нашите институции, за да може да направим а, една промяна за по-добро. Именно за това ние искаме силни институции и аз пожелавам всичко най-добро на чешкото председателство. You, Благодаря, господин председател. И сега вече стигнахме до края на дебата, просрочихме времето, обаче въпреки всичко дебата беше много важен и особено интересен.